Добро утро, уважаеми колеги. Възобновявам заседанието, което прекъснахме с нощи. Днес имаме да гласуваме два доклада. Първият е докладът на Илияна Иванова – европейск, за Европейската инвестиционна банка, годишен доклад 2010 година. Днес докладчика Иляна Иванова отсъства, няма да може да изрази своето становище, за това започваме направо с гласуването. Ако сте съгласни, разбира се. Не виждам някой да възразява. точка Б от преамбюла изменение 1. За, против, един против, въздържали се, приема се. При изменение 2. За, против, въздържали се, няколко въздържали се, но се приема и няколко против. Точка Л. Е, изменение 3. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 1, С1, компромис 1, за, против, двама против, въздържали се, приема се. Изменение 4. То отпада всъщност. Стигаме до С2 за против, въздържали се, приема се. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за. Това е устно изменение на Тамаш Дойч. Колега, колега Дойч, заповядайте. Има изменение, в което се предлага да се въведе текста, да се насърчат страните с добра финансова дисциплина и районите, които работят за сближаване. Има ли възражения? Не виждам. Значи можем да гласуваме изменение 9 с устното изменение за. Против? въздържали се, приема се. Änderungsantrag Nummer 10. Изменение 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Извинете, казва председателят. Прескочих изменение 11. Връщаме се на 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. Number 12. Okay. 15. No? Compromise three. This one. Compromise. This one. No, that we vote already. The compromise three, we vote. Now we vote. We voted. Okay. Okay. Okay, amendment number 15. Who is in... Изменение. Изменение 15 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим с електронно гласуване. 15 електронно гласуване. А, Ян Мулдер, no card. Okay. Electronic... Начало на електронното гласуване. Okay. Mm-hmm. So uh, let's check uh, who is in. Uh, check is open. Vote is open. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Amendment number 16. Мнение 16. За. Против. Въздържали се. Не е много ясен резултата. Нека гласуваме отново. 16. За. Против. Приема се. Компромисно изменение 4 за, против, Въздържали се. Приема се. Изменение 17 за. А той отпада. Значи компромисно изменение 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение за 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7 за Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 9 за. Против. се въздържали се, приема се. Изменение 30 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 31 за, против, въздържали се. За мен поне не е ясно. Нека да проверим. Моля гласувайте по електронен път. 31 изменение. 31, please. Electronic vote. Гласуваме електронно за 31 изменение. Моля, гласувайте. Okay, vote is closed, please. Край на гласуването.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 Той е, той е пълноправният член, нали? Продължаваме. Изменение 33. За. Извинете, 32. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 33. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 10. За.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 Приема се. Компромис 11. За, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се. Не е ясно. Проверяваме по електронен път. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Много близко са резултатите. Има двама гласували без карти. Приема се. 46. За. Против. Въздържали се. Приема се. 47 за, против, въздържали се, приема се. Не, извинете, отхвърля се. Нека да проверим. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Okay. Господин Мулдър, за или против сте? Господин Итала? Значи се отхвърля. 48 за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се. Не е ясно. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Добре, ясно, приема се. 50 за. Против. Въздържали се. Приема се. 52. За... Това е устно изменение. Моля. It's, it's, it's a technical amendment. Чисто техническо изменение да се замени думата субсъдии с финансиране. Някой протест... има ли нещо против? Не. Нека да гласуваме тогава. Изменението с устното изменение 52 е за. Против. Въздържали се. Приема се. 53 за. Против. Въздържали се. Приема се. 55 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. 56 с устно изменение. То отпада. 58 за, против, против, въздържали се, приема се. 59 за, против,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 Становището на Комисия по развитие е едно. Е, анблок ли да гласуваме? Значи гласуваме измененията 1, 2 и 3 на Комисия по развитие за, против, въздържали се, приемат се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение на Комисия по развитие за, против, въздържали се, Приема се. 6 за. Против. 17. въздържали се. Приема се. 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. От 9 до 12 могат да се гласуват анблок за, против, въздържали се, приемат се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 въздържали се, приема се. 12 и 13 отпадат, 14 от 14 до 26 изменения на блок за, против, въздържали се, приемат се. Е, становището на Комисията по околна среда. Трето изменение. От 3 до 7 можем да гласуваме анблок за, против, въздържали се, приемат се. Осмо изменение за, против, въздържали се. Не е ясно, нека да проверим с електронно гласуване. Осмо изменение на Комисия по околна среда за. Спрете гласуването. Ян е зали. Значи 12 за, 10 против, приема се. Изменение от 9 до 12 също можем да гласуваме анблок за, против, въздържали се, приемат се. Сега гласуваме проекта доклада като цяло с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се доклада. Поздравления за докладчикът. И с това стигаме до следващия доклад на господин Ревелини. Вие искате ли да кажете нещо, господин Ревелини? Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегите и да обърна внимание, че това предложение, тъкмо във време на криза, е много важно. Искам да апелирам към всички е, депутати да го подкрепят, защото кризата не се свежда до една страна в Европа. Цяла Европа е засегната. Освен това продължава да се разраства смятам, че предлаганите мерки са справедливи и разумни и трябва да бъдат прилагани към всички държави. Защото ако ги ограничим, с пред... ако ограничим прилагането им в една държава, това би било несправедливо. Така че апелирам а колегите да подкрепят предложения 6 до 9, които на практика са идентични и могат да се гласуват анблок. Благодаря, господин Ривелини. Господин Ривелини предлага да гласуваме анблок изменения 6 до 9. Съгласни ли сте или желаете да ги гласуваме по-отделно? Добре, гласуваме ги анблок от 6 до 9. Кой е за? против, въздържали се, отхвърлят се, но ще проверим с електронно гласуване. 6 до 9 начало на гласуването. Okay. Край на гласуването. Отхвърлят се. Изменение 12. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, не е ясно. Начало на електронно гласуване за изменение 3. Geschlossen, die Abstimmung. Край на гласуването. Приема се. Изменение 13. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 4. За. Добре. 13. Електронно гласуване. Начало на електронното гласуване. Край на гласуването. It was taken. Yes. Okay. Приема се. Приема се. Благодаря. Поправям се. Сега изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. No, not taken. Okay, repeat on four. Добре, повторно гласуване, електронно, за 4, за, против. Наистина не е ясно. Наистина трябва да гласуваме електронно. Изменение 4, начало на гласуването. Vote is closed. Край на гласуването. Okay. No, it was close, but 13 uh, to 11. Близък е резултата. 13 на 11 отхвърля се. 13 на 12. Понякога е трудно от това място да се види броят на гласовете и затова е електронната проверка. Номер 14. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 8 за, против, въздържали се. Не е ясен резултата. Проверяваме с електронно гласуване, начало на електронно гласуване за изменение 8. Край на гласуването. Приема се. Изменение 10 за против, въздържали се. Не е ясно. Електронно гласуване за изменение 10. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И сега гласуваме така измененото цяло становище. Начало на електронното гласуване. Докладчикът иска да каже нещо, господин Ривелини. Благодаря, господин председател. Мисля, че предложението на докладчика беше за повече справедливост в Европа, а това предложение не се приема от колегите. Аз им благодаря за гласуването. Приемам та им реакция, но ще гласувам против собствения си доклад, защото а, духът, който исках да вложа, а именно мерките да се прилагат към всички в Европа, не беше подкрепен. Затова ще гласувам против, само че само благодаря на колегите. Благодаря, господин Ривелини. Гласуваме по целия доклад. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Okay. No, no, it didn't work. Okay. Uh, can we repeat it, the whole? Може ли да повторим гласуването? Моля, гласувайте. Everybody voted? Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 14 uh, срещу 11 гласа. Приключихме с гласуванията. Благодаря ви. Congratulations. Поздравления! Не за докладчика, но за нашата комисия. Продължавам на немски език, нищо, че водих гласуването на английски. Ja. Nach einem kurzen Moment. След много кратка пауза за да си поемем въздух. Продължаваме по дневния ред и то с точка 11. Tagesordnungspunkt 11. EU General Budget. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 година, общ бюджет на ЕС. Докладчик е колегата Богослав Либерацки. позволете ми да му дам думата. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че мога да представя пред вас първата редакция на този доклад за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на ЕС за 2010 година audytora wewnętrznego, rozmów с каждом с директор. Разгледахме доклада на Сметната палата, на доклада от вътрешния одит, изслушахме засегнатите страни, запознахме се с анкетата на генералния секретар господин Веле, водихме и съответните разговори. с госпожа Рот Берент и заместник-председателите на парламента също разговаряхме, срещнах се с докладчиците в Сянка и много им благодаря за а, добре свършената работа и за активността. Два момента бяха от особено значение и на тях ще се спра сега. Госпожа Иванова, която за съжаление отсъства поради заболяване, каза доста важни неща. Първо, въпросът за сигурността, т.е. за предотвратяване на кражби. Въпросът за сигурността на паркинга – както и въпросът за журналистите, които имат достъп по различен начин до парламент. Благодаря и на нашите сътрудници, които много помогнаха. Има две, два момента, които господин Дорхант беше засегнал предишния път. Дигитализацията на парламента, преводаческата служба и всъщност има и трети момент по предложение на господин Доркхарт – Теже още раз представяю а именно дали нашия доклад е, да не се разисква като отделна точка в дневния ред на пленарна сесия. Сега ще обобщя. Първо изпълнението на бюджета. Изпълнението на бюджета е подобрено в сравнение с предходния период – Мож, мога да констатирам, че ставаме все по-ефективни, преди всичко по отношение на ползването на услуги. Това всъщност годината, за която говорим, е първата пълноценна година след изборите за Европейски парламент. Разбира се, че навсякъде има какво още да се подобри по отношение на сигурността, на закупуването на материали, по отношение на сградите и така нататък. Всички разполагате с първата редакция на доклада. Аз също съм на ваше разположение и с нетърпение очаквам бележките и въпросите ви. Председателята, благодаря господин Либерацки. Сега думата имат политическите групи. Госпожа Гресле. Благодаря. Госпожа Иванова, която отсъства поради заболяване, ми позволи да седна на нейното място днес и ще говоря от нейно име. Искам да благодаря на господин Либерацки в качеството му на квестор за това, че разреши конфликт на интереси. Не би ми се искало подобен конфликт на интереси да се повтаря в бъдеще. Нашата комисия по бюджетен контрол има интерес от извършването на реална оценка. Доволна съм от доклада. Това е доклад, с който сред, извинете, сред докладите, с които съм се занимавала през последните 8 години, това бе този, с който имам най-малко проблеми. Става дума за доклади за освобождаване от отговорност. Благодаря също на Сметната палата и на вътрешния аудитор на парламента за извършената работа. Ще се спра върху някои точки, по които вече говори и докладчика. Първо, сигурността, най-вече сигурността в сградата на парламента. До момента имало кражби. Последните такива бяха около коледа. Ще трябва да видим как администрацията ще си сътрудничи с нас в бъдеще за решаването на този проблем. Второ, сигурността на паркинга. До момента нямаше достатъчно видеонаблюдение на паркинга беше осигурено много ниско ниво на сигурност. Имаше колеги, които имаха, имат проблеми, не си паркират правилно а, автомобилите. В Германия се казва, че жените обикновено не умеят да паркират, но на нашия паркинг има толкова много неправилно паркирани автомобили, че не мога да допусна че всичките са на жени. Тук няма толкова жени. Въпросът за обществените поръчки. Ще ви прочета текста на английски. Има значителни възможности за усъвършенстване на действащите процедури. Въпросът е свързан с последващия контрол. Трябва да се гарантира, че цените, предлагани от участниците в търговете, са наистина най-добрите. Един от интересен за мен въпрос е въпросът с пътната туристическата агенция в парламента. Господин Либерацки е включил съответен параграф в текста, но той не дава отговор на същинските въпроси. Госпожа Иванова е установила, че билет закупен от нашата агенция струва 1400 евро, а в интернет същия този билет в същата класа може да се закупи за 200 евро. Аз направих проверка и установих, че колеги, които са пътували с един и същи полет и са закупили билета си от една и съща агенция, са закупили билети с съвсем различни цени. Имам усещането, че членовете на парламента заплащат много по-високи цени за билети, отколкото останалите длъжностни лица. Ще ви дам за пример делегацията на КТБ в Киншаса. Разходите за Членовете на парламента са били 5000 евро, става дума за разходите за самолетни билети, а разходите за сътрудниците са били 2000 евро. Трябва да вземем също така предвид, че членовете на парламента заплащат билетите от джоба си. Трябва най-накрая да осигурим прозрачност. Не знам защо Пътната агенция не избира наистина най-изгодните тарифи. За мен наскоро бе закупен билет за бизнес класа на стойност 3500 евро. Това бе билет за мое пътуване до Хаити. Наистина не разбирам защо трябва да се закупуват билети на такива цени. При такова положение вече изобщо не ми се пътува. В Киншаса от официалната ни делегация присъстваха 46 членове. Много високи бяха разходите за асистентите, които бяха 25 на брой. Парламентарните асамблеи обикновено се посещават единствено от парламентаристи. Не разбирам защо в въпросното пътуване трябваше да участват и асистенти. В крайна сметка се заплащат пари от джоба на дънакоплатеца. Сградата Конрад Аденауер в Люксембург. Няма информация за това в какъв размер са нараснали разходите. Трябва ни точна информация за това какви решения са взети в миналото, кои от тях въжат и кои не. За мен би било интересно да узная също и какви са новите правила за групите от посетители. Съгласно новите правила, доколкото знам, се предвижда по-малък брой посетители. В момента имаме повече членове на администрацията, но по-малко посетители. Мисля, че това не е ефективно. Би било добре да се провери какви са били правилата до момента Имаме проблеми с възрастовата структура. Сътрудници в парламента от определени държави са със средна възраст от над 50 години, а средната възраст, например, за литовци, малтийци и румънци е 35 години. Това е логично, като се има предвид, че тези страни са се присъединили сравнително наскоро, но на дневен ред остава демографският проблем с служителите на парламента. Ще внесем някои изменения. Надявам се наистина, че този път няма да има много големи спорове по доклада на парламента. Благодаря на госпожа Гресле. Седем колеги са се записали за изказване. Ще им дам думата. Господин Епинг. Благодаря. В тези времена на економии трябва да се направят много усилия за съкръщаване на разходите. Комисията и съвета поемат ангажименти, но парламента изостава. Ние трябва да сме наясно, че от една страна Европейския парламент се промени много с годините. Е, включително и по е, размера и затова може да се очаква да се увеличат и разходите, но увеличението не отразява действителността. Броят на депутатите всъщност не се е променил, но броя на е, чиновниците е нараснал с 58%. Разбира се, повишил се броя на езиците. След като комисията смята да намали персонала си, нека си зададем въпроса какво ще направи парламента. Ако има по-малко служители, ще има необходимост от по-малко сгради. В момента 63 сгради се вземат под найем това е двойно броя на сградите, заети от парламента в 2002 година. Всичко това е свързано с електричество, отопление, охрана и така нататък. Това са пера, където може да има економии. Също, огромни пари се разходват за рекламиране на Европейския съюз, което някои биха нарекли дори пропаганда. Парламентът отделя съществена роля на тази дейност с Генералната дирекция за комуникации. Има проекти, като например Дума на европейската история. Той трябва да бъде оценен доста в подробности. 36 милиона са отделени за телевизионния канал, откакто той влезе в действие. Не съм съгласен с докладчикът, че ако търсим намаление с 14%, по-скоро би следвало да кажем, че е, проекта за телевизията е просто неудачен и е по-добре да бъде закрит канал. Думът е, на европейската история. Там въобще не е ясно какви средства се разходват. Е, очакваше се 31 милиона да бъдат отделени за възстановяване на сградата и за оборудване и така нататък. 3 милиона за изложбата е, в период от 2012 до 2014. Обаче аз не съм наясно всъщност спазват ли се тези цифри какво, е, как точно се е, решава въпроса с това, че под сградата практически минава река, как се укрепват основите на сградата. И предлагам на докладчикът да под, поканим е, ръководителя на проекта да дойде тук и да ни обясни какви са точно или какви ще бъдат точно разходите. Благодаря, господин Епингер. Сега е колегата Хартум. Voorzitter, dank u wel. Ik zal niet zoveel zeggen vanochtend alleen. Благодаря, господин председател. Няма да говоря дълго, просто ще кажа, че много, съм много доволен от работата на Сметната палата и от нейните доклади. Смятам, че винаги е интересно да се разискват докладите на сметната палата. Това, което ме разочарова е, че се установяват толкова нередности. Докладите отиват в Брюксел и след това нищо не се случва. За това питам какво става след констатиране на нередностите. Прави ли се анализ на необходимостта и ефективността на проектите. А това е нашата задача като политици. На базата на изводите на Сметната палата ние трябва да анализираме проектите. Това е задача преди всичко на бюджетната комисия и на комисията за бюджетен контрол. Мисля, че е крайно време бюджетната комисия да си зададе въпроса дали а, всички тези проекти, подкрепени с нейното гласуване за толкова години, са били истински ефективни. Време е, е наистина е, да подведем под лична отговорност комисарите, да ги попитаме дали е била разумна политиката, която са водили през последните години. Апелирам към колегите да го направим. Благодаря. На колегата Хартом трябва да отговоря, че комисарите нямат нищо общо с бюджета на парламента. Държа на това. Председателят, това е много важна бележка. Но не бяхме получили превода до край, преди да чуем вашата забележка. Сега следващият оратор, колегата Гейбранди. <clears throat> Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на докладчика господин Либерацки и смятам, че е важно да, да се вгледаме не само в 2010 година, а и в препоръките, които дадохме при освобождаването от отговорност през 2009 година. Трябва да се учим от, мило, от миналото. Ето какво имам да кажа. Първо, нещо по-общо нещо, което и господин Либерацки спомена. Аз също смятам, че трябва да има отделен дебат в пленарна зала за освобождаването от отговорност за изпълнение на бюджета на парламента. Това се отнася и за бюджета за до година всъщност. Ние като политически орган сме длъжни да проведем политическа дискусия по този въпрос и то с участието на председателя на парламента, за да се засили политическият момент. Смятам, че председателят на парламента трябва да поеме отговорност пред целия парламент за числата от последната бюджетна година. На второ място бих се радвал, ако Сметната палата изготви специален доклад за парламента. А, за това ние можем само да помолим сметната палата, не можем да и наредим, тя сама трябва да го реши. Е, има и някои въпроси, по които имам предложения за изменения. Първо, за дигитализацията на документите. В момента знаете, че имаме пилотен проект, електронната комисия, за да се отървем от големите камари хартия. Би трябвало да ускорим този проект, за да избегнем наистина толкова много бумащина. На второ място, нещо за което говорим всяка година, заплащането за групи посетители – в момента то става в брой. А, на посетителите се изплащат много пари в брой. Нещо, което изкривява картината. Хората започват да си мислят, че сме някаква банка, откъдето се теглят пари. Мисля, че а, при днешните възможности на електронната техника можем да постъпим и по друг начин. И още някои препоръки от миналата година. Помните, че парламентът миналата година беше решил за нас, депутатите, също да въжи правилото да имаме достъп до парламента през един портал с паспорт. Не е толкова трудно да се осъществи това. Апелирам и към квесторите, и към а, а, председателството да се осъществи това. Госпожа Ческова. Е, děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěla poděkovat panu zpravodajovi. Благодаря, господин председател. Също искам да благодаря на докладчика за отлично свършената работа. Благодаря му най-вече за това, че в доклада се изтъква някои проблеми, които са и източник на загриженост за нас. Повечето от тях вече бяха споменати. Ще се спра само върху някои моменти, които са интересни за мен и за които говорихме и миналата година, когато обсъждахме освобождаването от отговорност на парламента за 2009 година. Първо, пътуванията. Извинете, наградите, които връчва парламента. Според мен наградата Лукс – въобще не би трябвало да се връчва. Не мисля, че парламентът е в състояние да направи оценка на участващите в конкурса филми. Тази награда се дотира сравнително ниско в сравнение с други, но въпреки това мисля, че можем да си спестим средствата вложени в нея и да ги инвестираме в нещо друго, особено като се има предвид, че разходите нараснаха с 50% в, за 2010 година. Не мисля, че наградата Лукс допринася за популяризирането на парламента. Ще се спра и върху наградата, която се връчва на журналисти. Всъщност тя вече не се връчва, съответното решение вече бе взето. Телевизионният канал на Европейския парламент в този проект са инвестирани 9 милиона евро. Според мен тази сума е изключително висока. По въпроса за посетителите. Т.е. този канал не се, няма особено голяма публика което не оправдава и високите разходи за него. Не би ли било по-добре да се използват други медии, които имат по-широка публика сред нашите дънакоплаци? трябва да намалим разходите за популяризиране на парламента Имам предвид дума на европейската история, но по този въпрос вече сме говорили неведнъж. Благодаря на колегата и забележките, които направи за сигурността на паркингите. Имам предвид най-вече сградата в Страсбург. Трябва да настояваме да се подобри нивото на безопасност там. Трябва да настояваме за това персоналът, който отговаря, за това по-добре да си върши работата. Още една бележка за сградата в Страсбург, която направих и миналата година. Имам предвид стола и всички столове в сградата в Страсбург които се посещават от нас и нашите асистенти. Всички ние Прекарваме в Страсбург поне по 4 дни годишно. Програмата ни е много напрегната. Работим обикновено от сутринта до късно вечерта. И като се има предвид това, мисля, че трябва да се предвидят някои възможности ние и нашите сътрудници да се храним в сградата. Трябва да се помисли за организацията. Не би ли било по-добре да се възлагат тези услуги на повече външни доставчици за услуги, така че да имаме и по-голям избор. Можем да вземем решение подобно на едно предприятие – Знам, че сградата в Страсбург е прекалено малка, не разполага с голям капацитет, а имаме много служители. Трябва да помислим как да разрешим този проблем. Благодаря още веднъж на колегите и на докладчика. В доклада са упоменати много моменти, във връзка с които и аз съм загрижена. Президенте, си ю querría благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на господин Либерацки за този доклад и за отличните пояснения към него. Докладът съдържа истински важни елементи за нашето бъдеще. Благодаря и на на всички, които до сега взеха думата по доклада. Имам някои въпроси. 31 и 32 точка. Там става въпрос за определени опасности и рискове е, отчасти по отношение на сигурността. В крайна сметка става въпрос за административни въпроси, свързани с гарантирането на сигурността. Имаме ли проблеми по отношение на сигурността? А, има ли съкръщаване на бюджета за сигурност? Наистина не съм запозната с това? Има ли проблеми за по-добро управление на сигурността? Трябва ли да се предприеме нещо? Някои колеги засегнаха този въпрос и аз бих искала да получа повече информация. Освен това имаме бюро за контакт в Вашингтон. то е и много основателно да съществува такова бюро там, но ми се ще да науча какво е присъствието на парламента в другите чуждестранни бюра. Имаме ли данни за броя на персонала в такива контакт, бюра за контакт? Говоря не само за тези на комисията, а и на парламента. Бих искала да получа повече данни. Точка 54. Разбивка по националности. по отношение на наличието на трудности. Ще ми се да науча нещо за причините за тези трудности и защо е трудно да се назначават служители от тези страни на условията ли се дължи. Просто бих искала да ми се обясни. Може би тогава ще получим по-пълна представа за същинските причини за затрудненията при назначаване на длъжностни лица и служители. Колкото до останалото, докладът е много интересен, много полезен и още веднъж благодаря за него. Благодаря на госпожа Аяла Сендер. Е, благодаря, господин председател. Действително докладът е много обемен, много интересен и аз никак не завиждам на уважавания колега, за това, че е принуден да анализира разходите на Европейския парламент, нещо, което е политически много деликатна тема. Изобщо е деликатно да говориш за собствените си условия на труд и заплащане. Но така или иначе, както Европа, така и целият свят се намира под влиянието на кризата, така че принципите на дейност, които сме имали в миналото, не могат да въжат с пълна сила и днес. Бих повторил някои неща. Въпроса за самолетните билети. Разбира се, че трябва да се отчете обстоятелството, че ние не плащаме билетите от джоба си, но съм напълно съгласен с госпожа Гресле за това, че въпросът е щекотлив, защото става въпрос за милиони евро, които не се освояват по ефективен начин. Може би трябва да запишем някъде, че Европейският парламент трябва да се старае пътуванията му да са ефективни, така както се прави във всяка фирма. Навсякъде се гледа кой какви самолетни билети купува и предлага. По този начин бихме могли да намалим разходите си. Още един въпрос. Паркингът. Има доста неразумни решения по отношение на този паркинг. Много неща могат да се подобрят там. Например, служебните коли. Също не е достатъчна ефективността им. Знае много добре какви са пазарните цени на тези автомобили. И тук трябва да се направи нещо. Сега за работните места. Значи, определена е бройката от три работни места – Тоест, извинете, е, три седалища на парламента Люксембург, Брюксел и Страсбург. И ние, разбира се, все някога ще трябва да отговорим на въпроса защо толкова много служители трябва да пътуват толкова много между трите седалища, за да свършат работа, която спокойно може да се свърши на едно място в Брюксел или в Страсбург. И още нещо, което буди загриженост и изисква анализ е доброволният пенсионен фонд, който към 1 януари 2011 година има дефицит в размер на 180 милиона евро. Това е тревожно. Трябва да анализираме какви са причините за това. Благодаря колегата Соник. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący i dołączam się do głosów e, dziękujących. Благодаря, господин председател. Също искам да благодаря на господин Либерацки за първоначалния текст на доклада. Ще направя няколко коментара. Първо, във връзка с наградата Лукс. Бе споменато, че са се повишили разходите за нея, при това с над 50%. Мисля, че наградата Лукс е нещо добро, тъй като повишава популярността на парламента. Когато инвестираме толкова средства, би трябвало да осигурим и някаква видимост на инициативата. От няколко месеца вече обаче се опитвам да си набавя копие от филмите, участвали в конкурса. Не е възможно парламентът да инвестира толкова средства в тази награда и да не е в състояние да осигури на членовете си поне копия от филмите. Бе споменато, че няма смисъл да се правят подобни разходи. бих предложил за с 25% от средствата инвестирани в наградата Лукс да се изготви филм от архивите на Европейския парламент, който да е посветен на определена тема. Например, източна Европа. По въпроса за кражбите, по този въпрос все още нямаме никакво становище от отговорните лица. Имам чувството, че нищо не се прави по въпроса. бяха откраднати мои лични вещи и не получих никаква помощ. Мисля, че отговорните лица проявяват известна арогантност. Бюрата за контакт и тяхното функциониране има подобно бюро във Варшава. но като че ли, поне това е моето впечатление, не се проявява особено голям интерес към работата на депутатите и към информацията, която предоставят тези бюра. По цените на самолетните билети наистина има различни тарифи. Не искам да защитавам пътната агенция, но нерядко рядко Самолетни билети трябва да се резервират в сравнително кратък срок, налагат се промени в резервациите, така че не е възможно да се изберат най-изгодните тарифи. Но може би е добре да се възложи на определен служител да търси най-изгодните тарифи. Това ще е възможност да реализираме економии. Сравнително отскоро съм член на тази комисия. Вероятно не съм запознат с традиционния начин на работа тук, но позакъснях малко за гласуванията. За съжаление, информацията за началото на гласуванията в дневния ред не беше правилна. Председателят, в програмата ви бе записано, че гласуването започва в 9 часа сутринта. Започнахме дори с 10-минутно закъснение. В дневния ред, който ви бе предоставен, е записано 9 часа. Но може да изясним този въпрос допълнително с секретарията. Явно има печатна грешка или грешка при превода на дневния ред, поради което вероятно някои не са могли да дойдат на време. Поне в немската версия на дневния ред бе посочен правилният начален час. По процедурата много колеги са се записали за изказване, 7 души. Нека ви припомня, че Бюджетът на Европейския парламент е важен политически въпрос, тъй като парламентът трябва да даде положителен пример. Ако ние разходваме разумно средствата си, то ще имаме право да упражняваме контроли върху разходването на средствата от страна на други институции – По въпроса за разходването на средствата, мисля, че има консенсус за това, че трябва да се разходват максимално нисък размер средства. По въпроса на делегациите, когато трябва да се направи посещение на място, трябва да се подходи максимално ефективно към разходите. Трябва да се подходи максимално ефективно и ефикасно Ще ви помоля да подходите също така ефективно и ефикасно към времето си за изказване, тъй като имаме много дълъг списък от желаящи да се изкажат. Първият е господин Гайер. Имате думата. Господин председател, оттеглям си изказването. Госпожа Матю. Може би е Съвсем набързо, господин председател. Няма да коментирам нищо друго, освен един момент. Поздравления за докладчикът. Съвсем набързо да се върна на проблема за посетителите. Е, докладчикът не е отговорен за това, но нека да повдигна тази тема. Защото действително парламента прави някакви усилия, но те не са достатъчни. Групите посетители, за които е много важно, разбира се, за институциите, за нас и за депутатите, много е важно да можем да покажем нашата работа, да показваме парламента като една витрина на гражданството. Но, действително, каква репутация си създаваме, когато се налага да се отделят страшно големи суми 6, 8, 10 хиляди за една група, която идва просто да влезе и да посети за малко парламента. И какво се случва? Изведнъж идва групата и се вадат пари в пликове, се раздават. Смятам, че това е просто създава един имидж, който е възмутителен. Тоест, хората си създават чувството, че в Бруксел се живее с един много прекрасен живот. Често посетителите идват от много скромни семейства и ние им създаваме една представа, която е действително възмутителна. Не смятам, че трябва да се раздават така пари е, кеш трябва да, се, да има механизъм да се е, връщат парите за, за автобуса или за самолета, а който води групата да заплати, примерно, обяда в ресторанта. Не да се размахват пари насам и натам, защото действително е, много, много възмутително впечатление прави и това не съдейства в никакъв случай за репутацията на парламента и на депутатите. Можем да направим малко усилия, може би ще е малко по-трудно, но за нашата репутация ще е добре. Благодаря, госпожо Матю. Сега, господин Оди. Мерси, месье президент. Благодаря. Аз ще говоря за политическата дейност на парламента Разбира се, трябва да има и политическа дейност в отделните страни членки. Но какви, какъв начин имаме да контролираме чисто от етична гледна точка това, което се случва в страните членки? примерно кандидатите за Европейския парламент, как е, провеждат е, кампанията си, как, какво говорят за своите функции в парламента. Аз поздравявам на докладчика за отличната работа, но искам да попитам в края на кращата етичният кодекс е, само тук ли се прилага? Е, има ли начин ние да гледаме и нещата, как хората си вършат работата на място? Ich möchte die Veronique Mathieu hier Искам да подкрепя и то настоятелно Вероник Матю. С изплащането на пари в брой нарушаваме директивата за прането на пари на Европейския съюз, която регулира движенията на паричните потоци в брой. Освен това ще обърна внимание, че се извършва вътрешен одит по въпроса. Ще настоявам да получим и заключението. Там е записано, че чрез местните асистенти колегите получават много пари внасят ги на лични сметки и оттам ги превеждаш някъде другаде. Просто колко глупав трябва да бъде човек, за да застрашава собственото си достоинство по този начин. А, ние трябва да избягваме и най-малкия така намек за съмнение в нередовност. Благодаря. Благодаря. Това беше много ясно изявление. Yeah, uh, you, um, Благодаря. Подобно на колегите, и аз искам да благодаря на докладчика за отличната е, му работа. Нямах намерение да се изкажа, но бях е, докладчик за бюджета на парламента за 2013 година и затова предпочитам да гледам напред, не назад но все пак има проблеми, които трябва да бъдат коментирани. Много въпроси се задават по въпроса за сградите. Ние гласувахме насоките на парламента в Страсбург и там има един параграф, където се казва, че не е не следва до края на мандата да се закупуват или строят нови сгради. А също така искаме да получим пълна информация за сградата КАД в Люксембург. А, що се отнася до дома на европейската история, също искаме да получим оценка, прогнози. Ние приехме текст в този смисъл. Също, ако е възможно, трябва да се търси и съвместно финансиране на Думът на европейската история, защото в такъв случай и комисията може да допринесе. Колегите говориха тук за това колко струват пътуванията. И отново в нашите насоки има текст, който гласи, че в бъдеще трябва да се търсят най-низките цени – Генералният секретар на парламента прави одит е, или преглед на, на разходите за пътуване и ще имаме резултатите. В следващите седмици също ще има и предложения за разходите на делегациите. очакваме да се наложи замразяване на средствата, поне на реално разходените средства. Търсят се економии от устния и писмен превод и ако искаме да бъдем достатъчно ефективни в нашата работа, колегите трябва да се съгласат с идеята, че нашата работа трябва да се промени. Tak, formand. <clears throat> Også tak øh, mig til, til ordføreren, og tak for de mange konkrete ting, som allerede er. Благодаря, господин председател. Също искам да благодаря на докладчика, благодаря на колегите за многото конкретни коментари, за политиката в областта на сградния фронт, фонд, извинете, както и за особеното впечатление, което създаваме, когато изплащаме пари в брой на групи посетители. Има нещо, което е важно за мен, а именно има някакъв лимит за размера на економиите. Разбира се, трябва да реализираме економии, но трябва да отчетем и структурните проблеми. Имам предвид начина на работа на парламента. И един от основните структурни проблеми е така наречения пътуващ цирк, т.е. постоянните пътувания от Брюксел до Страсбург и обратно. Става дума също така и за броя на заседания в рамките на една седмица, за броя за, на отпадналите заседания. Така, например, би трябвало всяка година да заседаваме в рамките на до 40 седмици. Не може ли работата ни да се организира така, че всеки месец по време на така наречените зелени седмици, които са неприсъствени за парламента, колегите, членовете на парламента да могат в избирателните си райони да се подготвят за предстоящите заседания. Това би означавало документите да се подготвят и да им се предоставят малко по-рано. Ще направя и коментар за възможността за провеждането на телефонни конференции – така ще можем да избегнем някои от разходите за пътувания. През следващата година, може би, би трябвало да проведем по-подробно разискване по този въпрос. Като вземем предвид и бюджета, необходимостта от съкръщения – Разбира се, не можем да урежем демократичните структури само защото трябва да реализираме економии. но от друга страна ни се вменяват все повече функции и трябва да заседаваме все по-често. Би било добре да се замислим в такъв случай какви са приоритетите ни и какъв е лимитът за реализиране на економии. Мисля, че е добре да проведем такова разискване, както от политическа, така и от економическа гледна точка. Благодаря на докладчика още веднъж и мисля, че трябва да проведем разискване по тези принципни въпроси. Председателят, благодаря, господин Итале. Itsekin haluan kiittää raportoja Liberatskia. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на докладчика Либерацки за отличната работа. Преди него аз съм работил по тази тема и много добре знам колко е важна тя много от нещата, записани в неговия доклад, нямат економически, решаващо за економиката решение, но са много важни за уважението на гражданите към парламента. Тук искам да се спра на една от темите. Това е сигурността. В пленарната зала беше взето ясно решение, но то така и не беше изпълнено. Господин председател, позволете да кажа, това е последното ми политическо изявление тук в тази комисия, така че искам да благодаря на всички колеги, да благодаря и на сътрудниците от администрацията. Чудесно беше, че имах възможност да работя с вас. Следващият път, може би, ще съм седнал на една, един от задните редове но наистина беше чудесно да работя в тази комисия. Ще се видим отново. Благодаря ви. Ja, Kollege Itele, in der Funktion des... Колега Ителе, в качеството аз съм само от няколко дни председател на тази комисия, но съм сигурен, че говоря от името на всички колеги, като ви благодаря за колегиалността и отличната работа през изминалите месеци и години. И цялата комисия ви желае лека ръка в новото ви поприще. Надявам се, че доброто ни сътрудничество ще продължи. Всичко най-добро и благодаря. Äh, Има ли още желаящи да се изкажат по този въпрос? От името на НП исках да пожелая на колегата всичко най-добро. Разчитам да не ни забравяш, да не забравяш откъде си тръгнал и да приемаш сериозно нашите идеи. След колегата Фаше Кашиц, ти си втори член на нашата комисия, който отива на работа в Сметната палата. Смятам, че това е голям шанс както за нас, така и за, голям, и за самата Сметна палата. Всичко най-добро, Леонард, и благодаря. Госпожа Аяла Зендер. Искам също да отправя благодарност и поздравления за господин Итала. Ще ни липсва. Той работи толкова много, толкова е лоялен към нашата комисия, винаги е безпристрастен, винаги е обективен, винаги се придържа към принципите си. Много се радваме, че той е, отива така да се каже, в друга посока, той ще допринесе изключително много за работата на Сметната палата. Председателят. Благодаря. Няма други желаящи да се изкажат. Колегата Либерацки. Благодаря, господин председател. Бяха споменати много моменти. Няма да мога да се спра върху всички. Нека започна с това, което каза господин Итале. А именно, че става въпрос за репутацията, за имиджа на парламента обще... сред обществеността. Радвам се, че бе упомената тази тема. Госпожа Гресле спомена много важни въпроси. Съгласен съм с всичките и коментари. Нека кажа следното. Парламентът взема решение за освобождаване от отговорност за 2010 година. Сега, през 2012 година, обсъждаме освобождаването от отговорност за 2010 година и трябва наистина да се съсредоточим върху този период. Бяха споменати редица въпроси, като например обществените поръчки за доставки. В тази област е постигнат напредък по отношение както на обичайните тръжни процедури, така и по отношение на извънредните. по точка 37 и 38 от доклада разходите за пътуванията на делегации. Нерядко съставът на делегацията се уточнява окончателно едва няколко дни преди същинското пътуване. Понякога някои колеги отпадат от състава на делегацията. В такъв случай колегите трябва да сътрудничат, да проявят малко повече разбиране. Когато първоначално е предвидено, че ще пътуват седмина депутати, то трябва наистина те да са седем, а не в крайна сметка да останат само три. По въпроса за групите посетители, това е наистина една спорна тема. През 2009 година господин Штас внесе някои искания за изменение във връзка с тези групи. Бяха направени промени в правилата. Трябва да изчакаме да видим как ще се задействат новите правила и едва тогава можем да направим оценка. За демократичния аспект говориха госпожа Гресле и госпожа Яла Сендер. Разбира се, заплатите в комисията и парламента не могат да бъдат сравнени с тези в Люксембург, Германия или Белгия. Понякога, ако нивото на заплащането е едно и също от тук и в съответните страни, хората естествено вземат решение да останат в родните си страни и да работят там. Онези държави, в които има високо ниво на заплащане, са малко по-ощетени тук, когато става дума за по-низки нива на заплащане в Европейския съюз. Тоест по-малко техни представители работят тук в тези по-низки категории на заплащане. Били са разчетени определени разходи, разплатени са определени суми и разплащанията в по-голямата си част съответстват на предварителните разчети. Европейската сметна палата установи, че закупените стоки и услуги съответстват на предварителните разчети, че няма особено големи разминавания. Бе направен коментар и за ефективността на определени проекти. Имаше и бележки във връзка с услугите за писмен и устен превод. Това е един постоянен проблем, Много е ниско нивото на редовност в тази област. Трябва своевременно да се представят исканията за превод, така че и преводите да се правят в срок. Но тук трябва да поемат своята отговорност членовете на парламента. Господин Гебранди направи коментар по точка 24 и 25. В тези точки става дума за изпълнението на препоръките от миналата година, от предходната година, извинете. Нека обърнем поглед към следващата година, към 2011. В случая в текста се визира само 2010 година, тъй като това е периодът, за който говорим. А от тази година можем да си направим изводи и за 2011. Във връзка с бюрата за контакт. Трябва по-обстойно да разгледаме тяхното функциониране. Друг колега говори за трите седалища на парламента – Люксембург, Брюксел, Страсбург. Често говорим за това колко са скъпи пътуванията до Страсбург. Това действително е проблем. Не бива обаче да забравяме, че администрацията в по-голямата си част се намира в Люксембург. Така функционира администрацията ни. Трябва да се запитаме дали наистина е необходимо служителите ни да са разпръснати на три различни места. Това обаче не е тема свързана с бюджета. Говорих с генералния секретар господин Веле. Казах му, че не съм доволен от това, че когато става дума за разходите за пътувания, депутатите са ощетени. Имам предвид възвръщането на разходите. за групите от посетители. Трябва да видим как ще заработи новата система. Трябва, разбира се, да последваме и казаното от госпожа Матьо. Не е възможно годишно да се изплащат толкова големи суми Има различни видове разходи, свързани с посещенията на групи, например за хотел или за храна. Много би било трудно, ако те се изплащат по-отделно на всеки гост. Много съм удовлетворен от това, което бе казано за сградния фонд и за недвижимото имущество. Говорихте и за сигурността. Госпожа Яла Сендер каза, че разходите са се повишили. Но не е така. Разходите си останаха същите, подходът е различен – услугите се възлагат на външни изпълнители. Така че вече няма отговорни лица тук в парламента. Генералната дирекция промени подхода си. Но мисля, че за сигурността могат да допринесат не само външните изпълнители, не само онези, които действително отговарят ежедневно за нея тук в парламента, за сигурността могат да допринесат и членовете. Важно е да се оказва по-голям натиск за подобряване на положението със сигурността. Няма да навлизам в повече детайли, тъй като времето ни е ценно. Благодаря ви за многото коментари и въпроси. Със сигурност ще има достатъчно време за внасянето на изменения. Нека ясно заявя по адрес на докладчиците в Сянка, че работата ни ще приключи едва когато докладът се гласува в пленарната зала. Благодаря, господин. Благодаря, господин Либерацки. В понеделник, 12 март, е последният срок за... 5 март, извинете, е последният срок за внасене на извинения. А, моля ви да удължим срока на 18 часа, не 12 на 5 март, защото просто е нереално. Това е понеделник. Преди това имаме уикенд, ще се работи. Ще се опитаме а, да продължим срока, да, ще се уточним. Защото, както знаете, всички сме под голямо напрежение. Председателят. Специално за този доклад, защото е много важен, ще се опитаме да удължим срока на 18 часа 5 марта. Можем да приключим обсъждането на тази точка от дневния ред и да преминем към следващата. Европейска сметна палата. Предложение за регламент на Европейския парламент и на съвета. Дерек Вом е докладчик. Добре дошли и на съдокладчиците. Предлагам първо да чуем становището на Сметната палата, след което да дадем думата на нашия докладчик. Кой от Сметната палата ще вземе думата? Заповядайте, имате я. Благодаря, господин председател преди да започна, искам да се възползвам от възможността да ви честитя избора за председател на тази изключително важна комисия. Аз съм един от вашите предшественици и мога да ви кажа, че високо ценя вашия пост. Желая ви търпение, късмет и здраве. И като съм започнал да честитя, искам да честитя и на господин Итала в неговото отсъствие, в негово отсъствие с назначението му за нов член на Сметната палата. Обещавам на госпожа Енгеборг Гресле, че не само ще го приемем любезно, но и ще се опитам да се съобразяваме с всички ваши надежди и основателни пожелания. И сега позволете да мина на английски. Ladies and gentlemen, first, let me thank you for this excellent opportunity to... Първо, нека да ви благодаря за отличната възможност да бъда тук, за да коментирам становището на Сметната палата за е, фондовете по стратегическата рамка. Нека да поздравя и докладчикът господин Дерек Вон за отличното качество на работата му. Особено сме му благодарни за желанието да проведе толкова плодотворна консултация с нашите специалисти – Дискусиите показаха, че ние следваме един и същи подход в парламента и в сметната палата и готовността на докладчикът да приеме нашите предложения, изложени в становището, подсилиха качеството на работата. Нека ви припомня, че проекто регламента за общо приложимите разпоредби повдига ред въпроси, които са от е, правомощията на политиците, включително на Европейският парламент. Затова Сметната палата много внимателно се опита да избегне всеки, всички предложения и избегна да дава мнение за тях, защото вие сте тези, които ще решите кои предложения да приемете и кои не. Ние само прилагаме доказателства, заключения и препоръки. В такъв смисъл е много окоръжаващо, че същият подход бе възприят от вашата работна комисия, като се разработват съвсем конкретни технически въпроси. Аз бих предпочел да коментирам текста параграф по параграф, но знам, че времето ви е много ограничено, затова не бих могъл да направя това. По тази причина ви обръщам внимание само на четири общи момента и три управленски въпрос. Първо, въпроса за това има ли добавена стойност на европейско ниво. В момента се дава изключителна възможност да се е, дефинира е, понятието европейска добавена стойност. В е, Сметната палата се прави предложение да се преразгледа е, регламента за общо приложимите разпоредби и да се насочи е, усилията към е, резултатите. Предложената мярка за общите разпоредби до 2020 година е, се опира главно на подадените е, данни и се търси управленска структура, която да постига изпълнение а не само постигане, е, е, т.е. да постига не чисто изпълнение на резултатите, а съответствие на законодателството. Въвеждането на предварителни условия е ключов момент защото така се улеснява интегрирането на финансирането по социал... социалния фонд с други политики. В такъв е, смисъл, тъй като голяма част от социалните фондове отиват за научни изследвания и иновации, тази координация ще бъде изключително важна. Някои аспекти, предложени от комисията, се отлагат за по-късно, особено някои ключови елементи от бъдещата програма за сближаване. Те ще бъдат изпълнявани с делегирани актове и актове за изпълнение. Сметната палата счита, че е, може да се приложи подобен подход и с други части от е, регламента, за да може да се е, стиковат разпоредбите в регламента за общите, общо приложимите разпоредби. Защо? Ние в такъв контекст смятаме, че е изключително важно да има съгласуваност между финансовия регламент и регламента за общо приложимите разпоредби. Предложена е таван за националните суми, както и прилагането на макроекономически условия, трябва да бъдат много внимателно обмислени, за да не бъдат е, контрапродуктивни. В такъв смисъл, нека да ви съобщя, че в понеделник в, на срещата на Комисията за регионално развитие имахме отлична възможност да обсъдим този въпрос в подробности. И много се радвам, че линията на вашата комисия и мненията на докладчиците съвпадат напълно с нашите виждания. Затова се надявам, че след тези дискусии вие ще възприемете нашите препоръки и ще успеете да ги отразите в окончателния текст. Що се отнася до режима на управление и контрол? Нека да подчертая следните три момента. Режима за разходване на средствата за сближаване са, е много сложен, макар че се правят усилия да се намали административното бреме. Необходимо е да се упростят правилата и във вашия доклад правилно се обозначава, че това упростяване трябва да бъде интелигентно, т.е. не трябва да има излишно административно бреме и твърде сложни правила, освен когато това е необходимо просто за постигането на политически цели. Също така трябва да се каже ясно, че е, промените, които се предлагат, имат за цел да постигнат упростяване. В е, много случаи това означава обаче допълнителна работа за националната или европейската администрация. Затова е много важно да има предварителна подготовка и добро разпределение на средствата. Регламента има за цел да координира прилагането на много голям брой е, различни и големи фондове Целта е да се разходват правилно средствата за устойчиво економическо развитие. За да се постигнат дългосрочните политически цели, системите за прилагане и контрол трябва да бъдат ефективни от самото начало, което означава, че трябва да има ефективен надзор и отчетност от страна на комисията за това как се използват средствата в страните членки. Също така трябва да се търси начин за намаляване на рисковете, което понякога означава по-чести проверки. Също трябва да се отбележи, че не е винаги сигурно, че финансовите корекции компенсират нивото на грешката това означава, че ефективността на националните системи на управление и контрол трябва да бъде е, осигурена от самото начало. Трябва да има оперативен контрол, особено посредством процес на акредитация с ангажимент на комисията, за да не се налага да се правят в последствие финансови корекции. Това са превентивни мерки, които ще позволят да се избегнат разходите за прекъсване, замразяване на средства или финансови корекции. Считам, дами и господа, че резултатите от вашия отличен доклад и препоръките на Сметната палата се допълват взаимно. Надявам се, че вие ще отчетете е, нашите предложения в е, окончателния текст на регламента. Благодаря ви за вниманието. Сега давам думата на моят колега, е, съдокладчикът, господин Кратан, да даде също своето мнение. Благодаря. Thank you very much, Mr. Fasakas, Благодаря на господин Фасакас за изявлението от името на Сметната палата. Заповядайте, господин Мишел Гретен. Okay. А няма ли го? Добре, не е необходимо сега да вземате думата, така ли? Или да? Okay. Remercie, <coughs> е, Благодаря, господин председател. Ще добавя само две бележки или две наблюдения по думите на моя колега. Първата ми бележка е свързана с следното. Както знаете, средствата за развитие на земеделските райони и е, рибарството са под действието на регламента, чието е, предложение за изменение разглеждате днес. Да, Включването на тези два фонда имаше за цел да се получи един общ подход за всичките пет фонда, които се включват в регламента. Трите структурни фонда и тези два фонда, които цитирах. Но Сметната палата установява, че независимо, че търсиме общи е, разпоредби, има е, много съществени разлики в е, управлението на тези фондове. И то не винаги са обосновани тези разлики. Примерно два примера мога да ви дам за управлението на фондовете. Първият пример е свързан с правилата за сметките в доклада ви правилно се отбелязва това, че в е, социалния фонд, за, фонда за регионално развитие и фондовете за кохезионните фондове са различни от е, тези на другите два фонда. В фонда за земеделско развитие а, отчета включва включително надежността на воденето на сметките и документите. Е, а за трите структурни фондове се изисква само отчетност на годишна база, като не се търси е, данни за легалността на сделките. За това не разбираме защо има такава разлика. Твърде е странно. В края на краищата въпросите за законност, за структурните фондове се разглеждат в е, друга глава. Друг пример за е, необоснована разлика в е, подхода. В структурните фондове Комисията, когато налага финансови корекции за като санкция за неправомерно управление на фондовете, съответните санкционирани могат, имат възможност да докажат, че а, всъщност нивото на грешка е по-низко от оценката на комисията – и съответно да а, предират за по-низки суми. Но възможността за контестация на санкциите наложени от комисията не съществува в Фонда за земеделско развитие и в структурните фондове. Отново не разбираме защо трябва да има такава разлика. И а, сега стигам до втория си коментар. Става дума за факта, че проекторегламентът въвежда е, за структурните фондове една система, която вече е, съществува за, земеделски, за фонда за земеделско развитие. А именно, че страните членки трябва да агредитират национални органи, които да се занимават с управлението на европейските средства. Сметната палата счита, че комисията, която в края на кращата е върховния отговарящ орган за разходването на европейския бюджет, трябва още в началото на финансовия период да се уверява, че съответните акредитирани органи от страните членки реално са в състояние да изпълняват ролята си. И в момента една подобна стъпка не се предвижда в проекто регламент. Ако това бъде направено, комисията ще може е, с по-голямо основание да се оповава на работата на тези органи, което в момента не се случва. И е, последно, по отношение на управление на структурните фондове, проекторегламентът не предвижда акредитиране на национални органи за одит за разходване на общностните средства. Там се предвижда единствено страните членки да определят съответен аудитиращ орган, без да има елемент на акредитиране. Тук отново е, комисията е основен потребител на работата на подобни национални органи и за това ние предлагаме комисията систематично да проверява качеството на системите и надежността на работата на тези национални одитни органи. Вашият докладчик също е, е възприел това предложение на Сметната палата. Това са моите бележки. Благодаря, господин председател, че давате възможност да ги изкажа пред вас. Merci, monsieur Chrétien. Благодаря. Сега можем да започнем разискванията. Първи получава думата докладчик. Yeah, uh, thank you, Chair. Uh, благодаря, господин председател. Позволете ми да благодаря на господата Фазака и Кретан за изложенията, както и за специалния доклад. Благодаря им и за съдействието, което ми оказаха при изготвянето на работния документ за днешното заседание. Мисля, че двата документа, моят работен документ и специалния доклад, са доста сходни и би трябвало взаимно да се допълват. Първата точка по, и в двата текста е процентът на грешки. Всяка година се спираме върху него. Това е разбираемо, тъй като искаме европейските средства да се разходват набле... надлежно. Нека да наблегна на това, че процентът на грешки не е равносилен на измама. Важен е процентът на грешки – но той няма нищо общо с измамите. Много е важно да се въведат превентивни мерки за намаляване на процента от грешки и за избягването на грешки. Една от предложените идеи е процесът на акредитиране. В рамките на процеса на акредитиране държавите членки се освобождават от отговорност предварително от комисията по силата на Одит, акредитирането е добра идея, бих го подкрепил. Трябва да гарантираме, че в крайна сметка Окончателната отговорност за европейските фондове се поема от Европейската комисия. Трябва да вземем това предвид по отношение на процеса на акредитиране на държавите членки. Още нещо, за което говорим всяка година тук в комисията във връзка с кохезионните, структурните фондове и други европейски фондове, е необходимостта от упростяване Една от възможностите за намаляване на процента от грешки е упростяването на правилата за редица фондове. Говорим за това всяка година. Мисля, че трябва да въведем механизми и процеси, които да дадат възможност за упростяване. Комисията вече е излязла с някои предложения за общо приложими правила за редица фондове. Предвиждат се и възможности за еднократни плащания, също в контекста на упростяването. Въпросът е в това, че трябва да се упростят правилата, но за кого? За бенефициентите, за държавите членки или за комисията? Ако упростим правилата, например, само за бенефициентите, то е възможно те да се услужнят за комисията или за държавите членки. Друг въпрос е свързан с прекъсванията и спиранията на плащания. Обсъждали сме го тук в миналото. Винаги сме се питали дали прекъсването и спирането трябва да се извършват по автоматичен начин или по силата на систематична процедура. Тук сме заставали на становището, че трябва да се извършват системно. Говорили сме с комисията и за това прекъсванията да се извършват за срок от 9 месеца, вместо за срок от 6 месеца, както до сега. Аз съм за тази идея. Ще видим какво ще кажат колегите тук. Друга идея, изложена от Сметната палата, е поставянето на макроекономически условия в рамките на кохезионната политика. Мисля, че това е огромна грешка, въпреки че някои са за тази идея. Според мен не бива да санкционираме регионите за грешки, извършени от държавите членки не бива също така да влушаваме положението за държави членки, които и без това са в тежко положение, като им отнемаме средства по кохизионните или структурните фондове. Това са средства, от които те се нуждаят, като се има предвид тежкото им положение. В документа са изложени и други въпроси, като например за декларациите за управление. Не веднъж тук в комисията сме говорили по този въпрос. В документа се визира и годишното уравняване на сметките. Предлага се уравняването на сметките да се извършва постепенно, вместо да се натрупва за края на всяка година. За края на програмите, извинете. Друга идея на комисията е да се премине към система на нетни намаления за държавите членки. Подкрепям тази идея, тъй като така ще се избегне дублирането на плащания, извършвани със средства на дънакоплаците. Това бяха някои от основните моменти и в двата документа. Още веднъж благодаря на Сметната палата за съдействието й. Нека наблегна на това, че става дума за работен документ, т.е. през идните седмици и месеци с удоволствие ще работя с колегите по документа. На 23 април ще обсъдим документа а до крайния срок за внасяне на изменения има достатъчно време за разисквания. Yeah, much, Следващата е госпожа Гресле. Благодаря. Сътрудничеството с колегата Вон е тъкмо на време. Проблемът се обсъжда тъкмо на време, защото поне според мен, защото Утре е последният етап от преговорите по споделеното управление член 56 с съвета. Тъй, че много благодаря за присъствието на господин Вон. Това, което и за присъствието на представителите на Сметната палата. Много благодаря и за констатациите, които правите. Те са много важни. Ако обобщя накратко, мога да кажа, че най-големите проблеми при преговорите с съвета са тези, които споменава Сметната палата, акредитацията на националните органи на държавите членки. До сега с съвета не сме намерили консенсус по нито един от въпросите от този комплекс. Все пак се надявам утре да приключим Значи казах за акредитацията и каква да бъде точно тази акредитация, каква роля играе комисията. Благодаря на Сметната палата за това, че подчертава колко е важна ролята на комисията. Ние също смятаме, че тази роля трябва да се дефинира, защото не искаме а, след 2-3 години отново да извършваме финансови а, корекции, просто защото си, сме заложили грешно основите на системата. Има някои предложения за компромиси. Ние, например, предлагаме и смятам, че е много добре да кажем, че комисията се намесва по собствена инициатива или по желание на държави членки. Защото не може комисията да бъде безден наблюдател – след което да, да гледа какво става и след това да раздава оценки, нещо като арбитър. Не това е ролята на комисията според договорите. Дълго време съветът не можеше да преговаря с нас. С това го оправдавам малко пред сметната палата. Просто не можеше да обсъжда с нас този член, защото нямаше вътрешно съгласие по него. За сега те желаят да оставят пълен карт бланш на държавите членки, обаче ние не сме съгласни с това, защото иначе те биха продължили както до сега. Идеите, които дава а, сметната палата, до голяма степен съвпадат с нашите. Тъкмо на време ми идват. До вечера ще ги разгледам, за да мога да бъда утре въоръжена на преговорите. за да мога да изразя позицията на бюджетната комисия. Споделям мнението на аудитора господин Кретен, че първоначалната цел двете регулации да се сближат всъщност не се е получила, защото всеки фонд а, настоява за себе си. Много съжалявам също така, че ние като парламент не сме в състояние да изменим такава система със своите предложения за изменения, след като комисията не го иска от нас. Не е наша задача. Дълбоко съжалявам, че не се опитахме да внесем, не успяхме да внесем административно упростяване чрез сливане на фондовете. Но това е положението сега. Надявам се след 2020 година, дай Боже с друг докладчик, да постигнем повече. Смятам, че много правилно държавите членки се оплакват от бюрократизацията. Бихме могли да се представим и по-добре. Но така или иначе, сега най-важното е колкото може по-скоро да постигнем добри резултати. Колега Вон, може би още утре вечер ще можем да заложим основите на член 56 и оттам ще стане ясно как ще изглежда системата за възстановяванията и така нататък. Тъй като имаме представител на съвета тук, искам да апелирам да се стремим утре вечер да стигнем до резултат защото иначе отново ще се окаже, че не сме могли да унифицираме разпоредби, което не е добре. Председателят, благодаря на госпожа Гресле. Наистина, голямо преимущество за нас е, че член на нашата комисия е и докладващата от бюджетната комисия по този въпрос. Следва колегата Оди. Има ли други желаящи да се изкажат? За сега не. Господин Оди. Мерси, президент. Благодаря. Аз се питам дали е, периода за изменение на финансовите е, перспективи от, 2000, от 2013 и после 2020, дали не следва в този момент да направим една обща оценка на финансовата организация и колко струва всичко това. Защото е, разпределението на публичните фондове, събирането им, контрола, всичко това струва пари. Като е, виждаме колко сложна е системата, е, действително, дори да се подобряват нещата, все пак нивото на грешката е съвсем немалко. малко. Затова се питам дали не трябва да направим една обща оценка на системата. Е, докладите са добри, ние минаваме през процедура на освобождаване от отговорност, но все пак можем да се надяваме, че в един момент Европейския съюз ще е, създаде една собствена свой финансов орган за сега управлението на фондовете се споделя на общностно ниво и на национално ниво. И не става дума само за възможности административни да бъде правено това на европейско ниво, но и за чисто от евро... стратегическо, политическо значение. Вероятно е добре да има един финансов орган на европейско ниво смятам, че по този начин ще се намали нивото на грешката. Трябва да си помислим дали да чакаме следващата финансова перспектива през 2019 година, за да започнем тази тема или евентуално да направим оценка още сега на това колко струва цялата тази организация, цялото управление на разпределението на фондовете. Дали е, този начин на организация не струва прекалено скъпо.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 Има ли представител на Европейската комисия, който иска да вземе думата? Ако обичате, представете се. Да, благодаря. Аз съм Николас Мартин, заместник генерален директор на Генерална дирекция за регионална политика. Благодаря за възможността да бъда във вашата комисия днес и да участвам в дискусията на становището на Сметната палата по предложението на комисията за петте фонда за следващата финансова перспектива. Мога да кажа, че много високо ценим работата, извършена от Сметната палата и от вашия докладчик. Според нас са направени някои много полезни препоръки и в становището на Сметната палата, и в работният документ, който обсъжда парламента и който ще ни помага в е, преговорите. В доклада на Сметната палата е, има ред е, компоненти, които подкрепят предложението на комисията. Подкрепя се това да има предварителни условия, да, да се търси е, резултати, да има годишно приключване на отделните е, проекти. По отношение на конкретните въпроси, повдигнати от представителя на Сметната палата, нека да коментирам. Е, въпроса за европейската добавена стойност. Смятам, че действително постигаме много голямо промяна от е, това е, да се разработва политика, която да се съобразява с законодателствата и разпоредбите, към политика, която да търси резултати. Много по-важно е, разбира се, да има система за индикатори, за следене, за постигане на индикаторите, а също така и система за санкции, ако те не бъдат постигнати. Ние предвиждаме да направим именно такава система, която да промени цялата логика на финансирането на, от фондовете за сближаване, за да се търсят конкретни е, резултати. По отношение на е, актовете за изпълнение, има предложения, ние ще ги доразработим в подробности. Нашия подход е същия. Абсолютно споделяме мнението, че те трябва напълно да съответстват на законодателството. Е, отчитаме тези елементи, дискутираме въпросите с законодателните органи в, е, в процеса на преговори. Също така, е, напълно сме наясно, че тези актове трябва да бъдат съответни и на финансовия регламент. По този въпрос работим в тясно сътрудничество с Европейския парламент при преговорите за финансовият регламент за това, е, максималните стойности за макрофинансовите условия. Тук въпроса за максималните стойности са свързани с е, многогодишната финансова рамка. И за това предложението на комисията да бъде достатъчно балансирано. Именно предложенията за граничните или максималните стойности идват от наблюденията ни за възможността за освояване на фондове отделните страни членки. По отношение на условията, на макроекономическите условия, темата е много деликатна за Европейския парламент Имахме възможност да представим своята аргументация, поддържаме я и сега не става дума за система, която да налага наказания или санкции, а за система, която ще бъде приложена едва когато дадена страна членка системно не изпълнява препоръките на съвета в е, контекста на е, процедура за е, прекомерен дефицит. И освен това, тази система няма непосредствени финансови е, изражения, а по-скоро предвижда замразяване на средства, които ще бъдат размразени, ако се предприемат съответните действия от страните членки. Разбира се, спазваме и принципа на пропорционалността. По отношение на въпросите за управлението и контрол, и двамата представители на Сметната палата и докладчикът е, повдигнаха тази, този въпрос. Акредитирането е едно от, един от ключовите проблеми и се предлага система, която в кохезионните фондове ще даде възможност на комисията да има съответната роля и то пропорционална на ангажиментите. Надяваме се, че системата ще бъде ефективна от съвсем от самото начало. Действително не предлагаме процедура за акредитиране на одитните органи, но в края на кращата комисията ще участва абсолютно от самото начало в цялата процедура, защото е, одита е основен елемент от тази система. Напълно сме съгласни, че трябва да има систематично проверяване на е, съответните органи за одит. Това е просто основен компонент от системата. За това, че трябва да има общи правила. Ние се стремяхме да формулираме общи правила за пете фонда. Те на моменти са общи в много големи подробности, примерно правилата за допустимост или за приемане на проекти също, за разходите а по някои аспекти на управлението и контрол има общи правила на чисто принципно ниво, но не в подробности при прилагането. Защото а, ние отчитаме, че трябва да има стабилност на механизмите. И примерно във фонда за земеделско развитие има връзка с първия стълб, която трябва да си остане. А по двата въпроса, които споменахте тук за изчистване, за процедурата за приключване на сметки, считаме, че няма големи е, разлики. Този процес на приключване е, ще бъде уеднаквен, така че да е сигурно, че съответните документи са е, правилни и че са спазени законовите разпоредби. Това се отнася за всички области, включително и за процеса на налагане на финансови корекции, където обаче се разписват малко по-големи подробности в процедурата. Но и в двата случая се запазват правата на страните членки, така че да има гаранция, че нивото на корекции отговаря на нивото на идентифицирания риск. Що се отнася до упростяването, за кого се прави то? Това е подхода на комисията да се търси упростяване за бенефициентите, за крайните бенефициенти, за да не се е, отблъскват те от процеса на кандидатстване. Но е, също така търсиме и да намалим бремето за страните членки. Затова в отговор на коментара на господин Оди, ние сме извършили едно проучване за административните разходи за прилагане на е, политиката за сближаване. Ще имаме резултати съвсем в близко бъдеще и с удоволствие ще ви ги е, предоставим. Мисля, че е, постигнахме много сериозни стъпки в посока на упростяване – през е, общите правила за кандидатстване, но сме готови, разбира се, да работим с е, законодателните органи по време на преговорите, за да постигнем и още. Е, Благодаря. Сега ще дам възможност на представителите на Сметната палата да вземат отношение. Ингеборг, преди това. Нещо, което прави впечатление и няколко пъти е опоменато в доклада на Сметната палата. Декларациите за точност и достоверност, които изискваме, трябва да бъдат по-добре съгласувани. Има голям проблем с формата на декларациите за точност и достоверност. Мисля, че този проблем трябва да се реши, когато се изготвят правилата за прилагане. цялата процедура по изискване на такива декларации трябва да има някакъв смисъл. Трябва да се намери такъв формат, че наистина декларациите да са ни полезни. В момента това не е така. Председателят. Благодаря. Виждам, че докладчикът ви изслуша внимателно. Сега ще дам думата на представителя на Сметната палата и след това на докладчика. Господин Фазакас или господин Кретан ще вземе думата бившият председател на Комисията по бюджетен контрол и настоящ член на Сметната палата, господин Фазакас. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми припомнихте за пост, който съм заемал в миналото. Има много въпроси, върху които бих искал да се спра, но знам, че нямате много време, за това ще бъда съвсем кратък. Благодаря за положителното мнение, което изказахте за нашия документ. Както казах в началото, въпросът е изключително сложен и изключително важен. Той може да е определящ за бъдещето на Европа. Той може да е определящ за финансирането за периода 2014-2020 година. Във връзка с това, нека наблегна на това, че вие сте онези, които вземат решенията на политическо ниво. Европейската сметна палата ви съдейства, като ви предоставям своето експертно становище. Вие сте онези, които отговарят за окончателното приемане на законодателните актове, в които, надяваме се, ще отразите нашето виждане. Докладчикът заяви, че поставянето на макроекономически условия според него е погрешно. Сметната палата може да заяви единствено, че ако една страна е в економическо затруднение, не е правилно да се предприемат корективни мерки под формата на спиране или прекъсване на плащанията към тази страна, на плащанията по кохезионните фондове, например по отношение на спирането трябва да намерим правилния подход. Госпожа Гресле винаги е казвала, че плащанията трябва да се спрат, ако са установени нередности. Но не може да се спират плащания по силата на макроекономически условия. Това може да доведе до правни и економически проблеми на ниво проект, на ниво инвестиции и на регионално ниво. Във връзка с това напълно споделяме становището на Европейския парламент. Във връзка с казаното от госпожа Гресле за координирането на фондовете, всички се стремим към това. В регламента все още се визира различен подход в зависимост от конкретния фонд. Можем само да пожелаем успех на парламента до 2020 година. Можем само да му пожелаем да координира, да хармонизира отделните фондове, така че държавите членки и бенефициентите наистина да си сътрудничат. Удовлетворени сме от всички направени коментари, в това число и отказаното от господин Мартин. Той показа, че приема изключително на сериозно препоръките както на Европейската сметна палата, както и на Европейския парламент. Не за пръв път се срещаме с представител на комисията. Комисията винаги е поддържала редовно контакт с нас. Мога само да пожелая успех на всички ни при изготвянето на добри разпоредби, които да са от полза за всички заинтересовани страни председателя. благодаря на господин Фазакас. Ще дам думата на докладчика за кратко обобщение, тъй като вече изоставаме с 30 минути от графика си. Е, трябва да приключим с последната точка в 12.30. Господин Вон. Съвсем, съвсем накратко. Нека да коментирам това, което каза госпожа Гресле и изказването на господин Ауди. Очаквам резултатите от дискусията за споделеното управление. Госпожа Гресле говори за тях. Много ми е интересно да видим какво ще се получи там. Ще говорим и по други теми следващите е, месеци. Що се отнася до коментара на комисията? Повдигна се въпроса за горните граници на е, сумите е, за регионална политика до 2,5% от БВП. Тук всъщност ще се създаде проблем не за големите, а за по-малките страни. Някои страни ще е, всъщност ще загубят много от това. Така че трябва много добре да мислим какво предлагаме. За макроекономическите условия комисията има едно мнение по въпроса, парламента се различава от нея, трябва да продължим да преговаряме. Акредитирането, подкрепям идеята по принцип, смятам, че е добра, но трябва да има и равновесие. Ако ще има акредитиране, трябва да има и отговорност. Тоест, отговорността за фондовете да остане все пак при комисията. И е, в заключение, нека да кажа, че дискусията беше отлична и се надявам, че регламентът ще е, постигне много за е, политиката за сближаване. Остават някои въпроси, които те първа трябва да бъдат решени и ние ще ги обсъждаме и на следващите си заседания. Председателят, благодаря. Е, благодаря за толкова много отделеното време и сега преминаваме към 13-та точка. От 13-та до 44-та ще ги разгледаме всички агенции заедно. И нека да процедираме последния начин. Госпожа Маковей ще има време да представи досието. След това ще дадем думата на Сметната палата. Господин Оши е тук при нас. И след това ще дам думата на депутатите, които искат да се изкажат. Затова моля, е, дайте ми заявки за изказване. Ако се наложи, ако искат представители на агенциите, също ще имат възможност да вземат думата. Имаме един час, давам думата първо на госпожа Миковей и нека да бъдем дисциплинирани. Thank you, President. Uh, Благодаря, господин председател. Ще направя няколко бележки във връзка с агенциите. Значително се е увеличил техният брой. През 2000-та година са били 3, през 2010-та 24, а към момента броят им е 27. Трябва да обмислим какви да са критериите за създаването на нови агенции. Във връзка с това, още от самото начало ще направя коментар за работата на междуинституционалната група, занимаваща се с агенциите. Тази междуинституционална група работи именно по изготвянето на критерии. Би ми се искало тя бързо да постигне конкретни резултати. И така, увеличава се броят на агенциите, увеличава се и бюджетът. През 2010 година той е бил милиард и половина евро. През същата 2010 година вноските от европейския бюджет към е, бюджетите на агенциите са възлизали на 600 милиона евро. Колкото повече се увеличава броят на агенциите, толкова повече се увеличава и бюджетът, който се заделя за тях. Същевременно в времена на економическа криза, когато държавите членки прилагат политика на строги економии, Европейският съюз не бива да прави изключение. В текста си опоменавам, че трябва да се спре увеличаването на броя на агенциите, трябва да се спре увеличаването на бюджета им. Агенциите трябва да се бюджетират в зависимост от това дали има реална нужда от работата им. Имам предвид най-вече агенциите в областта на научно-изследователската дейност. Във връзка с това призовавам комисията да изготви списък с приоритетите в областта на научно-изследователската дейност. Обедена съм също така, че агенциите трябва да намалят размера на текущите си разходи, трябва да въведат система за пълна отчетност за разходването на всяко едно евро. operational appropriations. Има голям брой прехвърляния и отмяна на бюджетни кредити за финансовата 2010 година. Ще ви дам няколко примера. Европейската агенция по химикалите, Европейската агенция по околна среда, Европейската агенция по морско дело и Европейския полицейски колеж. Съжалявам, че Сметната палата не е подала данни за отменените бюджетни кредити и за прехвърлените бюджетни кредити. По въпроса за обществените поръчки има повече подробности в доклада за агенциите коментар за конфликта на интереси. Този въпрос е много важен за всички нас и продължава да е на дневен ред в повечето агенции, най-вече в онези, които работят с представители на деловите среди и промишлеността. През 2010 година редица агенции бяха обект на критика във връзка с конфликт на интереси. Съгласно член 16, извинете, забелязвам, че член 16 от правилника за дейността не се се прилага от всички агенции. В доклада си упоменавам Европейската агенция по лекарствата, Европейския орган по безопасност на храните и Агенцията за околна среда. Няколко думи и за вътрешния одит. Благодаря на комисията за доброто взаимодействие във връзка с отчетите за вътрешния одит. Ще изразя и своето лично мнение. Службата за вътрешен одит на комисията предоставя съдействие на агенциите. Ако тя установи някакви нередности, обръща внимание на агенциите, че трябва да ги отстранят, без да го оповестява публично. Резултатите от вътрешните одити не се оповестяват публично. Как могат агенциите да отчетат препоръките на службата за вътрешен одит на комисията? Мисля, че има проблем с това. Тези препоръки се отчитат от агенциите единствено ако съответното решение бъде взето от директора и управляващия орган на агенцията. Мисля, че това е празнота в законодателството, която трябва да бъде запълнена. Коментар и за управлението. Забелязвам, че има голям брой а, управляващи органи на агенциите. Има и голямо текучество по отношение на членовете на управляващите органи. Много също така е много висок броят на членовете на управляващите органи. Не мисля, че за повечето агенции е необходим толкова висок брой. Провеждането на срещи на тези органи също е скъпо. По доклада на Европейската сметна палата. Европейската сметна палата разкритикува моята критика по нейн адрес. Европейската сметна палата е външен одитен орган за агенциите. Европейският парламент отговаря за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. В рамките на тази процедура разчитаме на доклада на Сметната палата, но той не е единственият ни източник на информация. Затова съм използвала и други източници на информация, като например работната програма, годишния отчет за дейността, бюджета на комисията за 2010 година, доклада на службата за вътрешен одит на комисията, доклада на омбудсмана и други. Тази година, за съжаление, докладът на Европейската сметна палата не предоставя достатъчна информация. Така, например, през 2010 година Сметната палата е направила само 38 коментара през 2000 за 28 агенции, а през 2009 е направила 69 коментара за 22 агенции. Виждате, че броят на коментарите е намалял на половина, Освен това, повечето от тях са общи, не съдържат конкретни изводи. Като се има предвид, че Сметната палата е външен одитен орган, то тя би трябвало да информира европейската общественост за резултатите от одитите си. Не е достатъчно само да излезе с окончателна оценка. Сметната палата трябва да информира както обществеността, така и парламента в качеството му на орган освобождаващ от отговорност. В програмата на Сметната палата за 2011 година е запланувано палатата да публикува специален доклад за базовите критерии за разходите на агенциите. До момента този доклад не е публикуван. Преди две седмици председателят на парламента получи писмо. В това писмо бяхме уведомени че приложеният към писмото документ не е въпросният доклад, че не става дума за официален документ и че не следва да се използва при процедурата за освобождаване от отговорност. Според мен това никак не е приемливо. За 2011 година бе запланувано публикуването на доклад за базовите критерии за разходите. Той не бе публикуван. Сега изведнъж получаваме някакъв документ, за който се казва, че не е официален. Предстои ми или искам да събера още информация от агенциите, която да включа в проекто доклада. Във връзка с това се срещнах с представители на редица агенции, като например Агенцията по лекарствата и органа по безопасност на храните. Срещнах се с директора на Европейската агенция по авиационна безопасност мисля, че е много полезно да установяваме пряк контакт с агенциите. Разговарях с някои техни представители и по телефона, за да им дам възможност да вземат отношение към проекто доклада ми. Агенциите проявиха готовност да ми съдействат. Това е всичко за агенциите. Да спрали до тук. is, uh, is Uh, you want me to continue on well, maybe takings? It's up to you. Искате ли да продължа? Председателят. Ако желаете да продължите с следващия документ, може би ще е по-лесно. So the next is the... Следват докладите за освобождаване на, от отговорност на общите или съвместните предприятия. Това е тема, която не е толкова позната. Сега трябва да освободим от отговорност от съвместните предприятия. Изготвила съм таблица за седемте такива предприятия, които имаме в Европейският съюз. Те са създадени от комисията за главно за научни изследвания в определени области. Шест от тези седем съвместни предприятия се занимават с научни изследвания, а един с разработването на новата система за управление на въздушния трафик. Там се е, работи Генерална дирекция е, предвижване. Общите средства са е, високи. Е, предвижданията на комисията са за 10 години. Е, дадени са ви в таблицата. Общите средства, които се отпускат от Европейския съюз, са 11 милиарда през 2010-2011 година са отпуснати средства, т.е. за 2010 година са отпуснати средства 500 милиона. Тоест, само за една година се финансират такива публично-частни партньорства. Те получават допълнителни средства и от частният сектор. Also, uh, uh with regard to the sources of information. По отношение на това откъде получавам информация, разбира се, ползвах доклада на Сметната палата и в този случай трябва да кажа, че получих много информация, много изчерпателна и много добра. Също черпих информация от междинните доклади за оценка, за годишните дейности на е, съвместните проекти и от доклади на отделните комисии. Решението за освобождаване от отговорност ще бъде взето посредством изменения. Разбира се, след коментари на проекто докладите. Вие виждате, че е, в е, последната част от всеки доклад е хоризонтална, т.е. тя се отнася за всеки един от проектите, от предприятията. Следващата година ще направим всъщност един общ доклад за всички предприятия. В тази хоризон, така наречена хоризонтална част излагам своите е, изводи за съвместните предприятия, примерно, че има твърде голямо ниво на е, пренос на средствата, много ниско ниво на изпълнение на бюджета като с това се създават рискове за изпълнение на разпоредбите за конкурентност и обществени поръчки. Също така има проблеми с вноските от страните членки. Тук отново трябва да повдигнем темата за конфликт на интереси, защото в края на кращата тези съвместни предприятия са публично-частни партньорства и е, публичните и частните интереси се срещат в тях, но ние трябва да бъдем много внимателни да няма конфликт на интереси. Считам, че е изключително важно да провеждаме директен, пряк диалог с тези съвместни предприятия, дори когато има моменти на критика. С удоволствие ще изслушам коментарите на съответните институции и на моите колеги. И за да приключа, нека да кажа, че има доста критики в докладите, но в края на кращата този, тези критики ни позволяват да се придвижваме напред. Очаквам измененията ви. Благодаря. Е Благодаря, госпожо Маковей. Сега с много голямо удоволствие давам думата отново на Сметната палата. Нашият гост, е, днес е последния работен ден на нашия гост в Сметната палата и той го отделя за нас. От сега му благодаря за свършената работа. Съвместната ни работа винаги е била отлична. Надявам се, че имате добър отговор на нашата докладваща. Uh, much, Благодаря. Искам да започна с благодарности на, за госпожа Маковей за нейното сътрудничество а, за периода, в който а, работихме заедно. За мен е чест да присъствам тук, за да представя 29 публични е, доклада за работата на Сметната палата. Те се, можете да ги намерите и на вебсайта, и в официалният вестник. Госпожа Маковей спомена за доклада за основните показатели за финансирането и ако имате въпроси по него, с удоволствие ще отговорим. Смятам, че той ви дава допълнителна информация, която може да бъде полезна. Парламентът през годините винаги е искал допълнителна информация за работата на агенциите. И когато се възползвате от годишните доклади за работата на агенциите и този доклад, смятам, че е, ще установите, че ние ви предоставяме много повече информация тази година, отколкото миналата. Действително, обемът информация е сериозно увеличен. Освен докладите, които ви предоставяме, бяха осъществени ред контакти между Сметната палата и Комисията по бюджетен контрол по процедурата за освобождаване от отговорност. Имаше писмо от председателя на Сметната палата в отговор за искането на информация и на 15 ноември, на 21 декември и на 16 февруари бяха изпратени три такива писма. Ако трябва най-общо да говорим за дейността на агенциите през тази година, господин председател, можем да кажем, че се забелязва подобрение в работата им. Примерно Европейския полицейски колеж. То бе е, проблемното дете на агенциите от дълги години и ние изслушахме госпожа Матио в един момент, която се изказа много е, критично е, по тази тема. Аз е, също миналата година се изказах много критично за работата на тази агенция за 2009 година. Но именно след като имахме възможността да критикуваме, миналата година, сега е важно да кажем, че нещата са се подобрили много добре. Тази година ние реално нямаме никакви забележки за тяхната работа и тя в момента е една от агенциите с най-низка степен на риск, което въобще не беше така преди 2 и 3 години. Тоест, нееднократно в миналите години критикувахме счетоводните книжа на тази агенция. Агенцията за лекарствени средства също попадаше в обсега на нашите критики, докато тази година те са извършили много работа по отношение на публичните обществените поръчки и се забелязва сериозно подобрение спрямо миналата година. Като цяло се забелязва подобрение в работата на всички агенции. А, като от друга страна, всяка година са едни и същи проблемите с персонала и с обществените поръчки. Крайно време е да се решат тези проблеми и според мен агенциите работеха много усилено в тази посока, благодарение и на критиките отправени от парламента и от Сметната палата – защото тези критики бяха отправени е, нееднократно в течение на годините. И много добре е да виждаме сега, господин председател, че проблемите се решават, защото именно това очаква от нас е, обществото. Сметната палата си има своята задача, много конкретна задача, да казва това, което вижда, без да се страхува и без да заобикаля. И именно това правим съвсем по професионални е, критерии и в съгласие с нашите отговорности по договора. Ние представихме и доклад за основните критерии за финансиране на агенциите и макар, че госпожа Маковей коментира това, че ние искахме да не се изнася много информация от доклада, в медиите се появиха много данни от него. И за да бъдем справедливи, господин председател, искам да повдигна следният въпрос. От този доклад за основните критерии се създава впечатлението, че 11 от 22 агенции не са могли да отчетат по правилен начин разходите си. Но мисля, че ако трябва да бъдем справедливи и да четем обективно доклада, ще установим, че това не е така. Затова се възползвам в момента от възможността да кажа, че а, отчетите на агенциите са изготвени спрямо изискванията, те са напълно надежни и може спокойно да установите, че в тях материална грешка няма. Затова много се разстройвам, когато се говорят толкова несправедливи неща за агенциите. Днес смятам, че а, тук из, е мястото да кажа ясно, че нещата трябва да се отразяват справедливо. Не могат да се вадят данни вън от контекста и да се представят несправедливо отчетите на агенциите или счетоводните им книжа. Също така искам да се възползвам от възможността да коментирам някои от е, е, забележките на госпожа Маковей е, за агенциите, особено свързани с доклада на Сметната палата. Ние осъществихме много голяма кореспонденция с парламента по тази тема и Сметната палата с голямо удоволствие посрещна и писмото от 22 февруари в което е, гласеше, че проекто доклада за сега не отразява непременно е, мнението на Комисията по бюджетен контрол. Нашата сметна палата винаги работи независимо, е, като независим орган с е, най-високи професионални критерии и ние очакваме да работим в много тясно сътрудничество с вашата комисия. Аз работя в сметаната палата от две години и считам, че е, действително отлично е сътрудничеството ни по всяка тема, по която сме работили. Защото в край на кращата и ние и вие работим за благото на европейските граждани. С удоволствие ще отговоря на всички въпроси, които имате и още веднъж благодаря за сътрудничеството. Благодаря. ook. Ik heb uh, op dit ogenblik благодаря за това, че говорихте в прав текст. Има трима души записали се. Матю, Херцог и господин Гербанди. Моля ви, бъдете кратки, защото в 12 без 15 нашият колега трябва да ни напусне за малко. Жа Херцог, докладчик в сянка ли е? Социал-демократен. Frau Херцог. Добре, госпожо Херцог. Първо социал-демократите. Чудесно, господин председател. За мен няма значение, стига да се вместим във времето си. Когато преди три години аз бях докладчик по темата за агенциите. Агенциите бяха по-малко от сега. Вярно е, че сега се е увеличил техният брой. Нека първо поздравя докладчика. Всеки, който поне веднъж е бил докладчик по темата за агенциите, знае, че не е лесно да се работи по този текст, тъй като трябва да се работи с много документи, които се изготвят от децентрализирани структури, разпръснати в цяла Европа. Това изисква големи жертви от страна на докладчика. Работата никак не е лесна. Благодаря на госпожа Маковей. Може би през идните години трябва да дадем малко повече време на докладчиците в сянка да изготвят своите становища, тъй като работата по този документ наистина е огромна. И ако докладчиците в сянка искат да изготвят качествени текстове, то ще трябва да им дадем малко повече време. Въпреки, че броят на агенциите се увеличава, въпреки, че тяхната работа е видима за гражданите, те получават 0,47% от европейския бюджет. Тази цифра трябва да се сравни, да се разглежда, извинете, на фона на голямото значение на работата на агенциите за гражданите. Мисля, че агенциите допринасят за развитието на областите, в които работят. Поне това е становището на Комисията по промишленост и енергетика. Важно е да се знае какво е мнението и на други парламентарни комисии. Въпреки значението на агенциите на Европейския съюз, в момента техният бюджет е по-малко от 1% от бюджета на Европейския съюз. Както вече споменах, Споделям казаното от господин Уши, а именно, че е постигнато подобрение в работата на агенциите. Има подобрение и в сравнение с от преди три години, когато аз бях докладчик по тази тема. Мисля, че в повечето агенции е постигнато необходимото ниво и това ниво трябва да бъде запазено. Мисля, че онези агенции, които постигат най-добри резултати от работата си, трябва да споделят своя опит с новосъздадени агенции или с агенции, които не се справят толкова добре. Но трябва най-вече да споделят опита си с новосъздадени агенции, така че в бъдеще да няма така наречените проблемни деца. Не бива да наблягаме единствено върху недостатъците в работата на агенциите. Трябва да се спрем и върху положителните резултати от тяхната работа. На 21 декември бе проведена среща с председателя господин Калейра, която бе много полезна за работата тук в нашата комисия показаното от господин Оши за Европейския полицейски колеж. Наистина това, което се правеше там през изминалите години, бе абсолютно неприемливо. Благодарение на ангажимента поет от нашата комисия, благодарение на докладите на колегите Фелнер и Матьо и разбира се благодарение и на усилията на новия унгарски директор на Европейския полицейски колеж, бе постигнато подобрение. Опитът ни с Европейския полицейски колеж показва, че е добре да отправяме критика, но че е и добре да се спираме върху положителните страни по въпроса за Европейския полицейски колеж и Европол. Госпожа Маковей предлага в доклада си тези две структури да се слеят. Мисля, че трябва да оставим на съответната комисия да вземе решение по този въпрос. Вече опоменах, че са положени големи усилия, че през изминалите няколко години са постигнати много положителни резултати. Това е отчетено и в доклада на госпожа Маковей. Но доклада съдържа и някои критики, върху които искам да се спра. Искам да се спра върху тях като ще наблегна, че трябва да намерим компромисно решение. Трябва да намерим компромисно решение за това как да отразим тези критики в окончателния си доклад за освобождаването от отговорност. Надявам се, че госпожа Маковей ще си сътрудничи с докладчиците в сянка, така че да се споразумеем за окончателния текст. Нека се спра върху критиките, отправени от нея към поли... Европейската сметна палата. Европейската сметна палата и Европейския парламент са обменили няколко писма. Както вече разбрахме, Ако в доклада си за агенциите включваме и мнението си за друга институция, в случая за Европейската сметна палата, не би ли било по-добре да изразим такова мнение в доклада си за освобождаване от отговорност? Освобождаваме от отговорност редица институции, в това число и Европейската сметна палата, не мисля е подходящо да включваме мнение за работата на Европейската сметна палата в доклада за агенциите. Мисля, че е по-добре да изразим такова мнение в окончателния си доклад за освобождаване от отговорност. Трябва да обмислим това. Нещо повече. Можем да говорим обобщаващо за положителни резултати, за положителните аспекти от работата на агенциите, но трябва да бъдем особено конкретни, когато ги критикуваме. всички или някои от нас имат деца, и аз имам деца, имам опит с това, винаги ги когато ги хваля, се изразявам много обобщаващо, но много конкретно ги критикувам. Така че, когато отправяме критика, не бива да правим обобщаващи твърдения. Трябва да сме много конкретни. Имам предвид критиката, която евентуално ще отправим към Европейската сметна палата – Напълно съм съгласна с принципното становище на докладчика, а именно, че във времена на економическа криза в Европейския съюз е изключително важно да се реализират економии. Трябва обаче да осъзнаваме, че економиите в бъдеще ще трябва да се правят и в други области. Разговаряме с госпожа Гресле за съответни промени в правилника с длъжностните лица, например. Така че трябва да отчетем в какъв размер трябва да се направят економии за всяка една област. Мисля, че трябва да се подобри механизма с прехвърлянията на средства за следващи периоди. Но отново трябва по-отделно да разгледаме всяка агенция, да видим защо тя има проблем с прехвърлянията. Всеки, който управлява финанси, аз отговарям за финансите на моята политическа група, знае, че има проблем с прехвърлянията. Обикновено не ни се занимава с тях но нека отново подчертая, че за различните периоди, за различните агенции може да има много различни причини за прехвърлянията. Така че тук няма смисъл да обобщаваме. Госпожа Макове упомена конфликта на интереси. Мисля, че това е проблем за съвместните предприятия и за силно специализираните агенции – В Европейския парламент всеки може да бъде избран за член. Отделните членове имат различни качества, различен потенциал. Но когато става дума за високо специализирани институции, като например Агенцията по химикалите или Агенцията по лекарствата или авиационната безопасност, то се сблъскваме с проблем. От една страна трябва да се подберат възможно най-добрите кадри. От друга страна е много ограничен кръгът от лица, които могат да кандидатстват за работа, именно защото агенциите са високо специализирани. Трябва, разбира се, да се разглеждат качествата на отделните служители в тези агенции, но мисля, че е по-добре да разглеждаме тяхната работа, когато говорим за конфликта на интереси, като работа в екип. Мисля, че това е една добра идея за в бъдеще чето докладчикът не спомена, а именно за сливането. Сливането може да се окаже много удачно от финансова гледна точка. Но нека се спреми върху основанията за създаването на отделните агенции. Ако разгледаме причините, основанията за създаването на отделни агенции, то ще видим, че ще е трудно да се извърши сливане. Мисля, че първо трябва да извършим оценка на въздействието, както и да проведем обсъждане с съответните институции, като комисията. Трябва да проведем обсъждане и с ресорните парламентарни комисии. можем да поискаме от докладчиците в Комисията по промишленост на тема Хоризонта до 2020 година да разгледат по-подробно този въпрос. Но аз лично не бих искала да се намалява броят на агенциите, да се сливат, ако това ще се отрази неблагоприятно върху работата им. Това бе всичко от моя страна. Наистина с радост очаквам взаимодействието с госпожа Макове. Тя може да разчита на нашата подкрепа. Нека още веднъж спомена, че е вероятно на докладчиците в сянка да трябва да се даде повече време. Трябва да им се окаже по-голямо въздействие на етап предварителна подготовка, тъй като Темата е високо техническа. Дейността на агенциите е високо специализирана и трябва да се уеднакви терминологията, нерядко бюджетната терминология, която и използват отделните агенции, не съответства на бюджетната терминология, която използваме ние. Благодаря. Благодаря, госпожо Херцог. Мисля, че стана ясно, че за всички тези доклади а, имаме срок 5, респективно 6 март и също 27 март. Тоест време много няма. Е, преди малко бях несправедлив към сметната палата. палата. Мисля, че госпожа Маковей е, говори по въпроса. Господин Фалко е от сметната палата. Искате ли да кажете нещо? Yes, thank you, Mr. Е, да, благодаря, господин председател. Аз отговарям за съвместните предприятия и одита за им. Както знаете, те са много е, интересно, интересен конструкт. Госпожа Маковей е, говори за тях и факт е, че трябва да се отчитат някои техни особености. Всъщност нови съвместни предприятия няма. Факт е, че те с, работят с съвместно с честни, частният сектор. Факта, е, че бюджетът е доста голям. И макар, е, че Има някои трудности, които са отчетени. Все още проектите по тези е, предприятия не са стигнали своя край. Аз бих изтъкнал два аспекта. Първо, съвместните предприятия са приели голяма част от бележките на Сметната палата и работят е, по тях. Е, през 2011 са работили. Освен това, Нашите е, заключения се подкрепят и от е, проекто заключенията в докладите на госпожа Макове. И много се радвам, че ние работихме в сътрудничество и в дух на доверие, защото това е важно не само за институциите, но и за съвместните предприятия и за постигането на техните цели. Е, в такъв смисъл съм много доволен от стила на работа и от окоръжаването, изказано от страна на госпожа Маковей. Действително, ние предоставихме много информация, изчерпателна и добра информация. И за момента мога да кажа единствено, че Сметната палата си отбелязва искан, искането за това да даде конкретен доклад за отделните аспекти на смесените предприятия. което е важно за е, успешното прилагане на европейските програми за научни изследвания. Ние ще разгледаме вашите искания, за да преценим как най-добре да отговорим на тях, в какви срокове и в каква форма. Дали да направим един общ доклад или отделни доклади, като разбира се ще се съобразим и с планираните дейности на Сметната палата. Тук има и представител на Сметната палата, който отговаря за Сезар, а аз отговарям за другите 6 съвместни предприятия. Председателят. Благодаря. Госпожа Матю. Първо, поздравления за госпожа Маковей. Много е, работа с много високо качество, в много големи подробности да бъдеш докладчик за агенциите, за съвместните предприятия, съвсем е, не е в е, основната дейност на парламентариста, така че това си едно малко приключение, което никак не е лесно. Е, агенциите и съвместните предприятия са много полезни е, инструменти на европейско ниво и идеята да се намалява бюджета им е, ще се отрази и на намаляването на тяхната важност. Те, тези агенции са много е, полезни не само за институциите, но и за европейските граждани. И ако госпожа Маковей а, е, действително настоява да се формулират а, критерии за изискванията към финансиране на тези агенции. Това е добре от една страна, но не бива да го правим по начин, по който да намаляваме тяхното значение. Докладчикът изтъква ред позитивни елементи в своите доклади. особено за полицейския колеж, за агенцията за медик... лекарствени средства, за безопасност на храните, за околната среда. А, ние всички тези неща ги коментирахме. Смятам, че трябва да отбележим, че директорите на агенциите извършват много важна работа, а администрацията не винаги им оставя достатъчно възможности да е, осъществяват своя признос спрямо капацитета си. Може би можете да ми отговорите, госпожа Маковей, е, къде е, намирате вие конфликта на интереси, специално в Агенцията за хранителна безопасност, за медицинските средства и за околна среда. Мисля, че това бяха поясненията, които исках да чуя. Ако обичате. Eh, Благодаря, господин Гей Бранди. Връщате се от своята изява. Благодаря, господин председател, за това, че проявихте разбиране. Първо искам да благодаря на госпожа Маковей за свършената работа. Тя, така да се каже, по дълбоко впечатляващ начин се е заровила в темата за агенциите и съвместните предприятия. Но имам своите съмнения по отношение на някои моменти от работата. И това, което е особено важно за нашата комисия е да работим задълбочено и независимо. Да работим така, че авторитетът на нашата комисия да не може да бъде накърняван нито тук в парламента, нито извън него. Е, не сме любимци на останалите комисии, но това няма значение. Не бива да се плашим, обаче, да се самокритикуваме, когато е основателно. Повтарям, само когато е основателно. И трябва да аргументираме своите критики. Госпожа Маковей сама подчерта, че нашата комисия е в голяма зависимост от други институции, като Европейската сметна палата. Институции, които се занимават с независим одит. Що се отнася до независимостта, винаги може да има съмнение, но аз не бих искал да стигна толкова далеч, колкото госпожа Маковей. Не бих е, поставяла на обсъждане независимостта, нещо, което тя прави по отношение на сметната палата. За нас е важно институция като Европейската сметна палата да може да работи в, с пълния си авторитет. В момента няма абсолютно никаква причина за съмнение в независимостта на Европейската сметна палата. Чета писмото на председателя Калдера, което е реакция на доклада Маковей. И констатирам, че много от критиките, отправени от нея, които от политическа гледна точка стигат твърде далеч, биват оборени аргументирано. Искам да попитам госпожа Маковей дали иска да реагира на това и дали проявява готовност да заличи някои моменти в доклада си, ако разбира се е съгласна с отговора на Сметната палата. Толкова за Сметната палата и по-общите въпроси. Сега искам накратко да се спра на Европейската агенция за околна среда, защото там и стрелите на госпожа Маковей са особено остри. Аз бях много изненадан, защото имам отлични контакти с Европейската агенция по околната среда в Копенхаген и винаги съм бил до сега с положителни впечатления от качеството на работата на агенцията, от начина по който тя е организирана и бива ръководена. От е, опит знам, че тя е пример за много други агенции. Та, това, което е записала госпожа Маковей в доклада си, ме изненадва. Така че бихте ли дали пояснения по този въпрос? Казахте, че се пишат много доклади, но това не значи, че те са качествени. Все пак всяка агенция е научен институт, учените пишат своите доклади и мисля, че работата до момента е впечатляваща. Значи, чета критиките по отношение на Агенцията за околна среда. Разполагам и с писмото отговор на тези обвинения от самата Агенция за околна среда а, отговор, който се така доказва и от доклади на Сметната палата. Значи точка 11 е оборена, параграф 22 е оборен критиката за заплащане на хонорари на гостуващи учени. 2010 година с, в агенцията са работили трима гостуващи учени, без да получат пари за това или каквото и да било друго финансиране. Ами, че това е доказателство за качеството на работа на агенцията. Просто очевидно има учени, които биват давани на заем на агенцията поради високия и престиж, без за това да се иска заплащане. Така че наистина не мога да разбера защо а, докладващата критикува тази агенция. И в края, господин председател, не мога да не го кажа. Жалко, че нямам време по-нашироко да се спра на критиките, които са основателни, например, че има прекалено много трансфери на бюджетни средства. Това е проблем и тук, в парламента. Може би бюджетната комисия трябва да преразгледа структурата на бюджета на агенцията, заплащането в агенцията – Съгласна, съгласен съм с доклада през последните години. Имаше достатъчно критични доклади по този въпрос от нашата комисия. Аз смятам, че СЕПОЛ трябва да се слее с Европол, например, но чакаме Европейската сметна палата да се произнесе. Благодаря. Господин Гайер, думата ли искате? Да, ще бъда много кратък. Благодаря, господин председател. Мога да се подпиша под всяка дума на Едит Херцог и господин Гебранди. Докладът наистина е спорен. Би ме интересувало агенциите, които така стават обект на критика в този доклад, да имат възможност да реагират на обвиненията. И понеже не ни остава много време до обедната почивка, предлагам, когато се съберем на заседание на координаторите, да помислим по този въпрос. Благодаря, Йенс. Агенциите искат да се изкажат. А, той представлява не само ЕКА, а е координатор за всички агенции. И освен това, а, госпожа Глед от името на Европейската агенция за околна среда. Моля ви обаче, бъдете кратки. Съжалявам, че трябва да ви помоля за това, но се движим с закъснение. Благодаря. Ik zie hem niet zitten. Yes. Thank you very much. Okay. Mr. Chairman. Uh... Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо докладчик, уважаеми депутати, искам действително да ви благодаря за възможността, че като координатор на вътрешната мрежа на агенцията ми давате възможност да се изкажа по доклада за освобождаване от отговорност. Няколко колеги присъстват е, тук. Ние винаги сме на ваше разположение да отговорим на всякакви въпроси. Знам също така, че вие също сте на наше разположение за информации. Немалко колеги не можаха да присъстват тук в сградата ви, но знам, че следят нашето заседание по интернет. Благодаря за много щателното оглеждане на дейността на агенциите и за поставянето на акцент върху отделни аспекти. Нека да припомня, че всяка една отделна агенция е създадена с законодателен акт от е, съвета и парламента и се отчита и от, под отговор, управлението на институциите като тя изпълнява отговорностите, които са и били възложени по това законодателно предложение, с което тя е създадена. Агенциите се подчиняват на много високи стандарти за финансов контрол и са предмет на одит и контрол на съвсем регулярна основа. Общият е, тон на доклада бихме отбелязали, че се възприема като прекалено критичен, прекалено силен акцент се слага върху рисковете, а не върху реалните изводи на доклада на Сметната палата. Както отбеляза господин Уши от Сметната палата, агенциите винаги реагират на коментарите на одитите, работят много усилено, за да постигнат подобрения и когато се открият слабости в управлението, се правят максимални усилия за отстраняването им. и евентуално немалко колеги остават с впечатлението, че тези трудности, с които се сблъскват с агенциите, се е, е, интерпретират като измами, което да реч не е така. Агенциите имат финансова автономност, но прилагат много важни, много силни критериите при своята работа, а прекалмерно критичният тон на доклада остава впечатлението, че те не се справят професионално с задълженията си. Смятаме, че докладът не дава реалистична представа на обществеността за това как се разходват средствата на данакоплатците за агенциите. Европейската агенция за химически е, вещества осъществяваше ролята на координатор до този момент. Сега предаваме щафетата uh, на Центъра за превенция и контрол на заболяванията и те ще продължат от тук нататък. Благодаря за вашето време и ще дам възможност и на колегите да се изкажат. Verdediger gevonden eh, bij monden van de eerste ondervoorzitter van de Milieucommissie. Заместник председателят на uh, Комисията по околна среда вече ви защити, но направете го сама. Um... Благодаря, господин председател, за възможността съвсем кратко да отговоря на коментарите по проекто доклада. Нека привлека вниманието ви към отговора на агенциите, който бе предоставен на всички членове на парламента. В този свой отговор подчертаваме, че в 9 от параграфите обвиненията и критиките отправени към нас са напълно неоснователни. Те не са подкрепени от доказателства от страна на Европейската сметна палата. В други няколко параграфа се съдържат фактически грешки. Подчертавам това, тъй като ако към агенциите се отправят неоснователни обвинения, това може да се отрази и неблагоприятно върху европейските институции. Надявам се тези е, пропуски да бъдат поправени в измененията, така че вашата комисия да публикува един е, наистина точен доклад. Ще се спра и върху някои от другите мотиви зад доклада. В него се подчертава, че изготвяме прекалено много доклади, проучвания, документи, които нямат практическо значение на ниво Европейски съюз и че това говори за ненадлежно разходване на европейските средства от наша страна. Искам да се противопоставя на това. Нека подчертая, че високо поставени членове на комисията, някои членове на парламента, както и Европейският съвет са напълно противоположно мнение. Те смятат, че агенциите надлежно разходват средствата на Европейския съюз. През изминалите пет години агенциите са получавали похвали за извършената от тях работа. Било е осъзнато, че те са единствените структури, които могат да информират гражданите и европейските институции за положението на околната среда. Имам предвид агенциите по околна среда. В други области агенциите също извършват важна работа. Имам предвид отпадъците и замърсяването от промишлеността, както и измененията на климата. Европейският съюз в много голяма степен се възползва от високото ниво на доверие на гражданите и на изготвящите политики в работата на Агенцията по околна среда. Не бива да се оказва неблагоприятно въздействие върху тази връзка. Така, например, докладите за парниковите газове се основават на изводи, направени от Агенцията по околна среда. Работата на агенцията също така е тясно свързана с стратегията Европа до 2020 година. Ако не бъдат внесени поправки във вашия проекто доклад, това ще се отрази много неблагоприятно върху работата на Агенцията по околна среда, например работата, която извършва в прехода към нисковъглеродна економика. Бих призовала вашата комисия да изготви по-балансиран текст, който да се основава на факти и доказателства, както и на по-добро разбиране на работата на нашата агенция. Много ви благодаря госпожо Глейт. Съзнавам, че тук има и представители на други агенти, господин Пот, например, а, поиска думата, но аз имам проблем с времето. Чухме достатъчно, пис... т.е. получихме достатъчно писмени отговори от агенциите. Нека да ги а, съберем, координаторите и докладчиците в сянка ще ги обсъдят. Ще се съобразим с всичко, което сте ни изпратили на хартия. Защото ако сега станете и го повторите, нещата няма да се променят. Дебатът ще се проведе тук в парламента, в пилотската кабина е госпожа Макове. Помагат и достатъчните е, докладчиците в сянка госпожа Маковей може да реагира, разбира се, а и бяха отправени специфични въпроси към нея. Искам да попитам преводачите дали можем да продължим още 5 минути. Yes, thank you. Um, very shortly on... Благодаря съвсем накратко за сътрудничеството с докладчиците в Сянка. Много се радвам, че действително има напредък спрямо миналата година, когато нямаше среща с докладчиците в Сянка. Сега ние успяхме да се срещнем и документите, поверителните документи също бяха на разположение на колегите. Аз лично ще продължа да работя в сътрудничество с тях и очаквам и подадените изменения. Ако мога да коментирам за конфликта на интереси, за е, агенциите, които работят с, във връзка с индустрията, в отговор на коментара на госпожа Херцог. Те имат нужда от експерти и тези експерти работят в много ограничен кръг. И именно за това считам, че може да има конфликт на интереси. Затова трябва да бъдем по-внимателни. Ако дадено лице идва от определена компания, и работи за агенцията, която сертифицира медицински е, препарати, е, не би следвало то да има правомощия да дава разрешения за лекарствени препарати на тази компания. Това е един пример, да речем. Та в такъв смисъл просто искам да обърна внимание. Имаше такъв случай с безопасността на въздушното пространство, така че има, има неща, които могат да бъдат решени. За Европейската агенция за околна среда аз ще се срещна с директорът утре. Опитах се да стигна при тях, но не успях. Не успяхме да намерим удобна дата и за мен и за директора, но нека да направя следният коментар и той се отнася за всички. Това е мое мнение. И отново, всеки от колегите е свободен да подаде е, изменения и агенциите имат право да отправят критики. Но когато остава дума за Агенцията за околна среда, тя а, няма задължение да, по, да проверява данните, изпратени от страните членки. Няма а, много правомощия в този смисъл и а, нейната работа е просто да произвежда доклади. Може би трябва да огледаме дейността и именно от, по, от тази гледна точка. Мисля, че последно бе създадена агенцията за равнопоставеност между половете. Не искам да я отличавам, но от друга страна ние имаме агенция за основните права. Тя не може да се занимава и с това, защо трябва да се създава една отделна агенция и да се разходват пари. Така че има, има моменти, които трябва да помислим за това как точно се разходват средствата. Съвсем накратко също. Репутацията на агенциите, тук се коментира от представителя на Европейската агенция за околна среда, но аз правя отговор за всички. Репутацията на агенциите не се съизмерва и не е идентична с репутацията на Европейския съюз, защото тук се влизат съображения като добро управление на средствата, економия и така нататък. Ние искаме от хората в отделните страни да правят економии и в такъв смисъл ние също трябва да внимаваме. Не можем да продължаваме да увеличаваме нашите разходи и да искаме гражданите да правят економии. Нека да имаме и това предвид. Може би във времената, когато имаше повече средства, считахме, че е удачно да се създадат подобни агенции, но сега е момента да помислим дали имаме нужда от всички тях и дали да работим с бюджета така както до сега. Het einde van eh, deze voormiddagzitting. Ik dank de tolken voor de с това приключваме днешното заседание. Председателят благодари на преводачите за оставането им след края на работното време. Нека да ви съобщя, че днес след обед няма да заседаваме в същата зала, а в зала 4B001. Зала Полен Рис пак. Вземете си документите и ще се срещнем там. Довиждане.